Good morning, colleagues. Uh, we'll... Oh. Добро утро, колеги. Good morning, colleagues. We'll make a start. Нека да започнем, защото имаме много работа за днес, имаме и гласуване. Так, мисля, че всички колеги, които трябва да са тук за тази сутрин, вече присъстват. Благодаря ви, че сте тук. Първо ще започнем с приемането на дневния ред. Направих средните промени. Е, протокола от заседанието на Либе от 17 е, декември ще се приеме на следващото заседание. Е, точка 5.1 по премахването на визи за краткосрочно пребиваване ще се разгледа след обеда. А по отношение на установяването на общ списък на сигурни страни на происходителите на общи процедури ще се разгледа тази сутрин. Точка 15. Проекто доклада от мисията в Китай ще се разгледа по-късно. Точки 11 по освобождаването от отговорност ще се разгледа в 11.15, а точка 21 по положението в Средиземноморието ще се разгледа друг път. Сега, ако няма възражения по дневния ред, той ще се приеме. Втора точка езиковия режим. Моля да отбележите, че няма да има превод от хрватски, латвийски и ирландски, а малтийския превод е само пасивен. Сега стигаме до втора точка одобряване на протокола от 7 декември. Ако няма възражения, той се одобрява. Четвърта точка присъединяването на Харватия към Конвенцията за защита на финансовите интереси на европейските общности. Тук имаме докладчик Томаш Джедовски. Той ще ни представи доклада по отношение присъединяването на Харвания към Конвенцията за защита на финансовите интереси на европейските общности и протоколите към нея. Томаш, имате думата.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 Сега това заедно с протоколи, съответните протоколи има за цел защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Харватия обеща при преговорите за присъединяване да се присъедини да и към споразумението, и към протоколите, свързани с него както и в е, предиш, предходни е, подобни случаи, би трябвало да е, попроменим текста тук и там, за да може да е приемлив за всички, поне от гледна точка на Харватия е така. И е, освен това, трябва да изготвим съответния езиков вариант. Смятам, че Харватия може да се присъедини към това споразумение, няма проблем за това. И е, в случай, че членовете на тази комисия се съгласят с това, е, остава вече е, да подкрепим решението на съвета. Благодаря. Благодаря, Томаш. Yvonne, um, would you like to take the floor, please? искате ли думата? Благодаря, господин председател, съвсем накратко. Това, което каза докладчика, е, съгласно с това, което каза, наистина важно е Харватия да се присъедини към това е, е, споразумение и парламента е добре да разчисти пътя за това, така че аз подкрепям този доклад. Благодаря. Благодаря. Ако няма други докладчици за сянка, които искат думата. Ви благодаря. Благодаря, Томаш, за това представене. Срока за внасене на измененията е 19 януари, 12 часа и ще се вземат предвид формалните изменения. Благодаря. Сега преминаваме към 20 точка от дневния ред, установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на происход за целите на общите процедури и за предоставяне и отнемане на международна закрила. Силви Гийом е докладчик наш, тъй като на през, заседанието през декември имахме много натоварен дневен ред, не можахме да чуем представенето на Силви по отношение на актуалната ситуация и първоначалната размяна на мнения. Затова отново сме поканили тук представители на комисията и на съзета, за да чуем за актуалното състояние. Извинявам се за закъснението и благодаря ви за присъствието ви тук. Докладчик е Силви Гийом. Както знаете, няма общ списък на е, сигурни страни на происход. Сега ще оставя съдържанието на дискусията в сигурните ръце на нашия докладчик. Силви, заповядайте. Е, е, Както припомнихте, господин председател, през декември месец имахме много малко време и не можахме да чуем конкретно представяне от страна на комисията и е, за мнението на съвета по тази тема. Така че сега предлагам да си отделим достатъчно време, за да може по-късно да чуем обратна връзка от срещата на докладчиците в Сянка от вчера. Там бяха очертани някои конкретни нужди от уточнения и предложения за доклада. Знаете, че следствие от първоначалния дебат през декември месец. Имаше редица важни въпроси в редица области и по същината и по формата на текста, така че предлагам първо да чуем комисията и съвета и да чуем след това реакциите от нашето заседание на докладчиците в Сянка от вчера. Благодаря. I think that's very sensible. Мисля, че това е много разумен подход господин Диетми. Заповядайте. Кария pedir ла палавра. Исках само да поискам думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Получих бележка от госпожа Дати. Тя се извинява че няма да може да пристигне на време. Но тя ще се свърже с госпожа Гийом, защото НП има сериозна позиция по този доклад. Той е много важен за нас, председателя. Да, разбира се, тя всъщност е докладчик сянка за НП. Отбелязваме си това. Благодаря. Та, да се върнем на предложението на госпожа Гийом. Мисля, че е добре да чуем презентацията на комисията първо. Стивен Райан тук е с нас. Стивен, искате ли да направите презентацията си сега? Заповядайте. Okay, thank you, Mr. Благодаря, господин председател. Ще обясня накратко предложението, прието от комисията през септември относно установяване на общ списък на Европейския съюз на сигурните страни на происход. Според нас това ще е важен инструмент, за да се улесни приемането на заявления, които не са обосновани. Държавите членки нямат достатъчно ресурси по отношение на лицата, които като цяло имат нужда от закрила. Ситуацията е много сериозна предвид настоящото положение, е, притока на лица търсещи убежище в момента и възможността да се използва един такъв инструмент е изключително важна предвид е, настоящия период. Обявяването на трета страна за сигурна страна на происход позволява ускоряване на процедурите и също така ускоряване на обработката на заявленията при по външните граници. Също така това ще позволи на държавите членки да разгледат заявленията въз основа на презумпцията за безопасност, когато става въпрос за страната на происход. Разбира се, тази презумпция може да бъде оборена. Държавите членки винаги могат да представят доказателства, защо според тях тази страна не е сигурна. Също така трябва да се подчертае, че използването на този процедурен инструмент няма да накърни пълното разглеждане на всяка отделна кандидатура за закрила. В момента 12 държави членки имат национални списъци на сигурни страни на происход. Това означава, че Тук трябва да кажа, че между държавите членки има много разлики по отношение на третите страни и техните граждани. Та, това означава, че кандидатите с происход от едни и същи трети страни не, бъдат, не са третирани по един и същи начин и това създава възможност за вторично движение в Европейския съюз, както и нееднакво третиране в рамките на Съюза. Ето защо смятаме, че е нужен хармонизиран подход. Ние предлагаме един хибриден подход на един първи етап, чрез който ще имаме общ списък на Европейския съюз за сигурните страни, като същевременно той ще съществува едновременно с националните списъци, защото само някои държави имат такива. Това ще е един преходен етап. В обяснителния меморандум на обяснението сме посочили, че след 3 години комисията ще направи доклад относно възможностите за допълнително хармонизиране на списъка на сигурни страни на происход, като крайната ни цел ще бъде да имаме един общ списък за целия Европейски съюз. На първи етап комисията предлага 7 държави да бъдат включени в списъка, 6 от Западните Българи, е, Балкани и е, седмата е Турция. Пет от тези държави са кандидати за членство в Европейския съюз. Албания, е, Македония, Черна гора, Сърбия и Турция. И за тези държави е необходимо да изпълняват критериите от Копенхаген от, по отношение на демокрация, правова държава, зачитане на права на човека и третиране на мълцинствата. Всички седем държави са членове на съвета на Европа. Те са обвързани от Европейската конвенция за човешки права и също така по отношение на правните средства, средствата за правна защита при нарушение на човешките права. В всички държави от Западните Балкани процентите за признаване и предоставяне на закрила са под 10%, а за Турция процента за предоставяне на закрила за, мал... за броя за броя лица търсещи убежище е под 20%. През 2014 година те представляват 17% от всички заявления в Европейския съюз. Това означава, че това има важно въздействие върху функционирането на системите за обежище в съюза. Според комисията всички тези държави спазват условията в директивата за процедурите за обежище, за да бъдат смятани за сигурни. Тези условия са посочени в приложение 1 от директивата и както и условията на съвета включват правната рамка в тези страни, институционалната рамка, рамка доколко те са обвързани от международни задължения за зачитане на човешки права. И също така сме разгледали какви са процентите за предоставяне на статут и в сравнение с Европейския съюз. Също така сме разгледали успешните жалби в Европейския съд по правата на човека от гледна точка на открити нарушения на човешките права. Нещо, което сме подчертали в преамбюла на предложението и в обяснителния меморандум е, че има случаи на дискриминация. Случаи на проблеми в тези държави по отношение на конкретни категории лица, свързани с въпроси, които имат отношение към кандидатура за убежище. Например, в Турция ситуацията с етническите кюрди, положението на някои журналисти в Западните Балкани, също така ситуацията с някои етнически малцинства. И ние сме подчертали, че като цяло страната се смята за сигурна, но привличаме вниманието към конкретните тези категории лица, когато се разглеждат кандидатури за закрила. Аргументацията на комисията при оценката е разнообразна, по-специално Комисарията за правата на човека на ООН, също така е Европейската служба за подкрепа за убежището и така нататък. Също така комисията ще продължи да следи отблизо тези страни, които вече са в списъка и за да може да се реагира бързо при внезапни промени в тези страни, е важно дадена страна да може да бъде суспендирана от списъка, т.е. временно извадена от нея го. И е важно да се управомощи комисията посредством делегиран акт, да суспендира една държава. По този начин ще се, след това ще се направи предложение за изменяне на списъка и за окончателно изваждане на страната от него. Такъв един делегиран акт ще означава, че съвета и Европейския парламент могат да се противопоставят на такова суспендиране предлагаме то да е за период от една година, след което да има период от още една година, в което комисията да направи предложение за последващи действия. Не е задължително ще използваме цялото това време, но смятаме, че то е необходимо, за да се вземе предвид възможността за продължаване на преговорите. Също така, държави могат да бъдат прибавени към списъка. В обяснителния меморандум на предложението комисията казва, че когато става въпрос за е, кандидати за бъдещо включване в списъка, ще дадем приоритет на страните на происход, от които идват голем, голям брой лица, търсещи убежище. Разбира се, това по никакъв начин няма да окаже въздействие на оценката при включването на държавата в списъка или не. И накрая комисията очаква конструктивния диалог с е, съвета и парламента. Холандското председателство ще ви обясни докъде сме стигнали с дискусиите в съвета по този въпрос и се надяваме да имаме конструктивни преговори, които да приключат бързо и бързо да се приеме регламента. Благодаря. Благодаря. Нека да чуем сега представителя на съвета, господин Серо. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми отправихте покана да присъствам на вашето заседание днес. Много се радвам. Аз съм посещавал вашата комисия нееднократно. Помагахме на представителя на постоянното представителство на Нидерландия, така че е, с удоволствие сега ще се възползвам от възможността да си сътрудничим. Благодаря на докладчика Силви Гион за срещите с нея, в които дискутирахме тематиката и се надявам, че и с нея ще бъдем в добро сътрудничество. Досието е важно. Както знаете, Европейския съвет заключенията си формулира, че трябва да се изготви списък на сигурни страни по происход. Ние сега работим по тези е, заключения на съвета и ще започнем да обсъждаме предложението следващия петък в съвета в е, работната група по убежището. Аз съм председател на тази група. Две са основните предизвикателства по настоящето досие. Първо е, да остане списъка такъв, какъвто е предложен от комисията и второто ние трябва да спазиме няколко решения на Европейския съд които задължават законодателя да направи оценка на въздействието върху основните права. Подобна оценка трябва да бъде направена за всяка страна, която предлага комисията да бъде включена в списъка и в момента оценяваме какви са вариантите да се справим с е, точно това предизвикателство. Именно това ще направим и на заседанието на работната група на съвета. Надявам се, че ще успеем да си сътрудничим плодотворно и отново ви благодаря. Добре, благодаря на представителите на комисията съвета. Сега думата има докладчика госпожа Геом. Благодаря, благодаря и на комисията, и на Нидерландското председателство. Аз вече включих някои от допълнителни техни предложения по време на осъждането. Мисля, че всички трябва да са и са наясно, че досието е много важно, но не можем да го разглеждаме е, изолирано. То е, се включва от, в една много по-широка тематика, свързана с е, миграцията, която в момента е много актуална. Е, и е, в е, която област разполагаме с известни инструменти и където трябва да се разглеждат и някои неща, които са изключително практически, но и други, които са по-скоро свързани с дипломацията. Така че някои от предложенията не, не са така ориентирани само към действия в краткосрочен план, а разглеждат едни много по-средносрочни и дългосрочни варианти за действие. Докладчиците в Сянка вчера излязаха с много въпроси. Сега ще се опитам да ги резюмирам. Разбира се, колегите ми са добре дошли да допълнят това, което аз ще кажа. Има известни, така да кажа, резерви по някои предложения. Комисията предлага да се е, запазят националните списъци и да има е, европейски списък. Е, така е, задаваме си въпроса, е, ако това се направи, механизмът, е, някои страни, ако сложиме някои страни в Европейския съюз, които те, в Европейския списък те не фигурират в националния, какви ще са отраженията върху националните списъци. Така че трябва да има някаква методология, която да е по-твърдо дефинирана. После е, питаме се за това е, какво е качеството на метода, използван за оценка на от комисията на сигурните страни. И до този момент, е, това става дума за всички досиета, в крайна на законодателят трябва да установи дали страните изпълняват критериите да бъдат считани за сигурни страни но си има ясно разписана процедура за това откъде могат да се използват информации, за да може да се направи е, една подобна оценка. И също така не трябва да забравяме, че от гледна точка на методологията ние сега реагираме, обаче трябва да имаме е, едно на ум, че и в бъдеще ще има нужда да се правят подобни оценки и списъци. Така че е, всички вчера подчертаха, че комисията трябва ясно да уточни как точно се е извършила тази работа по оценката на страните. Ние трябва да стигнем и малко по-далече в критериите, показателите, които се използват за създаване на подобни списъци. Имаме резерви или се питаме, така си задаваме въпроси за някои от страните в списъка, примерно Турция, това е така особено символично. Е, правата на младсинствата, свободата на пресата, политически плурализъм, там това са все въпроси, които се поставят. После статута на бежанците е, в Европейския съюз е, над 20% идват от Турцията. Нали? Тоест, трябва да изясним статута на Турция като сигурна страна по происход. Освен това, съществува риска по отношение на критериите, за които говорих, да не бъдем достатъчно задълбочени, да се е, сблъскаме с е, различни видове проблеми, които ще се създадат било то от присъствието на Турция в списъка или от отсъствието и в нея. И е, тук тези неща трябва да се уредат. Също така имаме резерви по отношение на процеса за приемане или преразглеждане на съответните списъци Въпросът е кои са съответните органи, които ще се занимават с изготвянето на списъка. Безспорно трябва да се включат тези органи, съответните власти и органи в изготвянето на този списък, но е много възможно и други експерти и организации да имат информация, която да има отношение към изготвянето или ревизирането на списъците. Тоест механизма, който сега е създаден, не е достатъчно, според мен, гъвкав и трябва да бъде направен да може да отразява по-гъвкаво промяната в положението на страните, които се считат за сигурни. Също вчера направих едно предложение като се има предвид колко сложен е текста и от техническа, и от политическа гледна точка, говорих директно по този въпрос. Става дума за трети страни по происход, които се смята за сигурни и така нататък. Тоест трябва да се търси баланс да, с това да се действа бързо, да има една задълбочена оценка на съответните страни и възможността да се действа незабавно. И работата по информациите и по допълнителните анализи за оценка на страните е, е много взискателна. Ние все пак имаме така, желанието да си вършим работа внимателно. Турция всъщност е единствената страна, която не се съдържа в вече съществуващите оценки е, на страни от Западни Балкани, 6 от 7-те страни са оценени. Така че там трябва да... Също агенцията за основните права, там трябва да има оценка за това какви са последиците от включването на тези страни в списъка, за да можем съответно да видим дали не можем съвместно да работим комисията, остава да дискутираме с нея, трябва да представи така, съображенията си за слагането на тези страни в списъка. После трябва да има оценка за това дали може да се направи един пилотен проект, за оценка на някои практически елементи, т.е. да се оцени и въздействието на този списък, примерно присъствието на страни от Западните Балкани на този списък, да се направи един анализ за страните, които вече фигурират в, голями, е, в голяма част върху са включени в националните е, списъци и да видим как е, този факт се отразява на е, всички, на цялата работа за интелигентни управления на границите. Така че е, за сега има доста въпроси по е, оригиналния текст, подаден от комисията. Имаме още много какво да правим, но е, следва да се опитаме да сведем до минимум използването на ресурси от страни на страните членки, които вече са свършили доста работа по този въпрос. Thank you very much, Sylvie, and um, I've noted five or six concrete. Uh... Благодаря, Силви. Отбелязах си 5-6 конкретни предложения за официална консултация с агенцията по основните права на агенцията за обежище и така нататък. Тук имаме представители е, на някои от тях. Ще чуем и техните изказвания. Ще обобщим е, твоите предложения е, на срещата на докладчите в Сянка. Жерар Депре има думата. You're the Audi shadow on this file. Това е докладчика Сянка от Ауде. Благодаря, господин председател. Аз не съм е, имал възможност е, все още да изляза с предложение, но нека да кажа така на пръв поглед. Напълно съм съгласен с е, общенията на докладчик ни от срещата вчера на докладчиците в Сянка. И ако мога да очертая три момента. Първо – Докладчикът е, слага акцент върху е, въпроса е, за това как се допълват националните списъци и дали има нужда да се създаде европейски такъв. Документа, който ни е подаден от комисията, в е, изложението на мотивите се е, говори за вариант да се прекратят в рамките на 3 години националните списъка, но, е, списъци, но не виждаме нищо такова в официалния текст на предложението, само в изложението на мотивите. Има ли такова предложение всъщност? Втори въпрос – Целта на предложението, което обсъждаме в момента е да се засили, да се ускори процедурата, но като имаме предвид какво се случва в момента, във всяка страна сроковете са изключително различни, а комисията не прави никакви предложения да скъси тези срокове примерно срок за обработване на едно досие, срок е няколко дни до няколко месеца в различните страни. И е, комисията няма ли да преразгледа евентуално 31-и член с цел да се е, определи един, някакъв по-единен срок. И накрая нещо, което е по-скоро политически въпрос. В списъка е сложена Турция. Твърди се, че тя отговаря на критериите за това да е сигурна страна, но Турция не е сигурна страна. Там реално се води война. Не може да се смята, че Турция е сигурна страна по происход. Но между Европейския съюз и Турция има споразумение за реадмисия и то трябва да е, би следвало да е влязло в сила от 2014 и се прегледа 2017. И как да се прилага на практика това споразумение, след като не е ясно дали Турция може да се счита за сигурна страна по происход или за сигурна трета страна по происход това е от изключително значение за бъдещите няколко години, особено ако турското правителство не вземе мерките, които са договорени с Европейската комисия за това да се спират бежанците, които са стигнали до Турция, да не влизат в Европейския съюз. Така, значи има споразумение за реадмисия между ЕСА и Турция, но то от друга страна има проблем с това Турция да е на списъка а, за а, страните, за сигурни страни по происход. Това си е по-скоро политически въпрос. Благодаря. Председателят, благодаря. Досието е действително много важно. Много е дълъг списъка на заявилите желания за изказване, докладчиците в сянка и други депутати, но господин Аврамопол ще дойде в 10 години, затова моля ви, не мога да ви дам повече от 2 е, минути за изказване. Знам, че е сложен досието. Моля, Джин Мартин. Благодаря. Знаем, че е, това е сложно досие. Нашата група има сериозни резерви относно самото понятие, самата концепция и е, знае какво, е, чух какво се казва тук за включването на Турция в списъка и като политическа, представител на политическа група трябва да кажа, че ние не сме против, не сме против членството на Турция, нещата там се подобряват, те напредват в процеса по присъединяване. Но процесът на присъединяване не означава, че е, по някакъв е, въпрос, е, някакъв е, елемент от всичко това те прави страна безопасна като страна по происход. Така че трябва да помислим и за това. Смущаване и факта и въздействието, което всичко това има върху лицата, които искат обежище. Вече знаем, че системата за обежище на много места е, някак си се посеща с едно така недоверие е, в зависимост от е, местната култура. Ако е, имате някакви предубеждения относно идващите от дадена страна, трябва това да се обвърже с въпроси, свързани като правна, правна помощ или други, за да трябва да видим как всичко това обаче се отразява на уязвимостта на всички тези, които е, подават е, молби за статут на беженци. Разбира се, трябва да е, помислим и да погледнем това от призмата на правата на човека, процедура, въпросите с ускорената процедура всичко това трябва да става в консултации с ЕАС, с Агенцията за основните права. Ние е, сме съгласни и е, се присъединяваме и към други съображения, които е, хората е, изтъкват във връзка с е, е противоречията в това предложение. Благодаря, Мартина. Аз споделям е, първоначалните думи на коментари на е, колегата, тъй като и резервите, ние имаме също такива резерви, имаме и въпрос относно оценката, е, която се, направи, е, се прави, за да се определи дадена страна като безопасна или не. Не сме удовлетворени от е, отговора, който, отговорите, които докладчите в Сянка е, получиха от страна на комисията. Казват ни, че страните в досието отговарят на критериите от Копенхаген, Копенхаген. Там обаче се говори за демокрация и защита на малцинствата. Ако погледнем от тази гледна точка страните Турция като член на съвета на Европа не е ратифицирала все още конвенцията за защита на малцинствата. И а, ние а, да помислим за това, което става с кюрдите. Там има ужасяващи истории за отношението към тях, особено през последните месеци. Ето защо а, моят коментар е политически. Аз мятам, че Турция не трябва да се включва в този списък. Това би било а, ужасно. А, и не приемам обосновката а, за оценката, която се прави на Турция, защото повечето от нас, както и докладчик в Сянка, пък и докладчика, а, не са убедени, имат силни съмнения относно а, това Турция да се включи в този списък и, е, и очакваме комисия да предложи как да действаме от тук нататък. Мисля, че трябва да задаваме въпроси, защото е, има сериозни, продължаващи и тревожни нарушения, будещи тревога нарушения на правата на човека в Турция. Е, да не говорим за положението на роми в Сърбия а, или пък за ЛГБТ в няколко други страни, които са сложени в списъка на страни а, безопасни и е, моля да се отчитат всички тези наши е, съмнения е, по това досие. Е, това досие наистина заслужава много внимание от всички депутати и аз е, се надявам, че чрез добрата работа и отношения помежду ни ще успеем да решим проблемите и да постигнем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 Можем да е, говорим за Турция от много е, гледни точки, но ако говорим за беженците, можем да е, считаме Турция за безопасна страна за беженците. Факта, че 2 милиона беженци живеят в Турция в момента, говори именно сочи към това. Ние дори сме приели, се съгласихме известни суми да бъдат отпуснати на Турция за справене с проблемите с беженците, е, което е, означава, че Турция е безопасна за беженците. Но пък е, бързам да кажа, че има много неща, които ме смущават в Турция и които не са достатъчни, за да бъде включена в този списък. Комисията наистина трябва да огледа всички тези аспекти, не само от гледна точка на беженците. Благодаря. Е, искам да попитам какво ще стане след това, от тук нататък е, какво правим. Е, в предложението става дума за седем страни, включително Сенегал, Бангладеш, Пакистан. Говорим за разширяване на този списък. предвид на това, че редица държави в Европа връщат беженци от Афганистан, включително Швеция, искам да знам какво мисли комисията за това, за връщане на хора към държави, в които положението непрекъсто се влушава. Съвсем кратък ще бъда. Благодаря, господин председател. Ще говоря на гръцки. Мисля, че тук говорим за 3 милиарда евро, които ще подобрят положението на беженците в Турция, в случай, че останат там и не се придвижат към нашите страни. Също време, обаче Търция, е, говорим, че Търция трябва да бъде извадена от списъка. Трябва да оценим положението в Турция и да видим как ще вървят нещата към, към е, членство. Е, сблъсъците с кюрдското мълтинство в Турция. Е, това е един политически конфликт. Президент Ердоган е, се възползва от това, за да получи повече правомощия. Но не това не може да продължава. Ние всъщност трябва да е, сътрудничим с Турция в въпросите за беженците и да оказваме натиск на Турция да изпълнява своите ангажименти. И е, надявам се, че след оценката на положението там е, резултатите ще са положителни. Е, трябва да държим открити всички канали за оказване на натиск върху Турция за спазване на правата на човека. Благодаря. Кенги. Грация, президенте. Е, Благодаря. И аз мисля, че това е много важно досие. Съгласна съм с докладчика. И аз смятам, че на това трябва да гледаме като на елемент от една глобална стратегия, не като не изолирано. А им, като елементи от една цялостна миграционна политика. Механизмите, които използват за избор на безопасни страни е, е ясен, не е ясен и не е достатъчно добър. Защо всъщност имаме два е, списъка национални и, и, е, и национални и европейски списък? Мисля, че това трябва да се изясни освен това, въпроса с сроковете и времевите рамки е, е, съществуват големи различия в Европейския съюз. Защо е така? Госпожа Сепо, Не. Ще говоря на немски днес. Присъединявам се към казано докладчицата и от много колеги но бих искала да обърна вниманието на един въпрос. Питам се, дали ние всъщност самите сериозно вземаме, на сериозно нашите ангажименти и обещания. Значи, тези, които са в списъка, са страни за членство. Те са членове на Европейския съвет, на съвета на Европа също така. Ние сме, те са подписали конвенцията, така че е, това означава, че така или иначе изпълняват критериите от Копенхаген. Но това не е факт. Това не е така. Самата комисия казва, че има проблем с кюрдите, с журналисти, с други мълцинства в Турция. И е, ето тук е, аз е, съзирам едно несъответствие. Комисията казва е, за квотите за признаване е, на хора от Турция, е, че са само 20%. Е, а, една държава, която изпълнява критериите на Копенхаген, от Копенхаген 20% е доста и ем, трябва да се каже, че трябва да вземем предвид и факта, че много е, е, от беженците от Турция се, търсят окол, обходни пътища, за да се доберат до Европа така че малко по-сериозно трябва да гледаме и на нашите собствени ангажименти и да не вземеме решения, които ще ни е, доведат в задънена улица. Е, така че, пак казвам, е, наистина да погледнем по-сериозно и да спазваме собствените си правила. Благодаря, Бригит. Е, госпожа Бережия. Благодаря, господин председател. Споделям загрижеността, споделена от е, е, колегите, изказали се преди мен. Приветствам предложението, което докладчика току-що направи за подобряване на метода на оценка, защото това е много важно е, Въпросът е какво искаме да постигнем с тази нова процедура. Ние търсим, разбира се, да съкратим, да намалим броя на беженци, които искат обежище на е, територията на Европейския съюз. Аз се притеснявам по отношение ускоряване на процедурата и рисковете, които се крият в това, особено при начина на разглеждане на молбите за обежище в доста държави членки. Имам съмнение по отношение на ефективността да се е, спа, е, при спазване на индивидуалните, индивидуалните е, права на кандидатите за обежище е, същото се отнася и за страните от е, е, Балканите. Например, Франция е една страна, която вече отказва убежище на, кос, на косовари. Имаше косовари, които се възползваха от правото на, на обежище във Франция, но това е прекратено. Колкото до Турция, Турция не трябва да бъде разглеждана само през призмата на бежанците и беженската е, тематика, но е, е, трябва да гледаме на нея като на източник на търсещи обежище, т.е. турци, които също търсят обежище. Положението там се е вложило от ноември и даже ако щете от вчера и от тази нощ, защото на практика е, там съществува тотална война. И когато турските е, органи казват, че те водят борба с е, тероризма, нека да помислим е, за какво става дума. Е, трябва наистина много внимателно да се е, замислим по всички тези въпроси. И последното, има е, проблем с е, сирийските бежанци в Турция. Те все повече ги експулсират, ги връщат в Сирия и мисля, че това също трябва да ни накара да се замислим колкото до Турция е страна, която е, е, получил, е също е, така заклеймена от е, съвета на Европа за е, по въпроси свързани с правата на човека. Благодаря. Вие, може би, не присъствате тук някой от вас, когато госпожа Гион е, излезе своето първоначално изказване. Тя направи няколко предложения. Благодаря за чудесната презентация. Благодаря на всички е, за презентациите, които сега ще ви помоля е, Силви, да обобщиш е, накратко, може би всичко казано тук с едно, в едно изречение. По предложенията, да, ще трябва наистина да сезирам доста органи, за да в това отношение, но ще се възползвам от е, присъствието на комисаря, за да поставя е, някои въпроси. Е, колкото до това, че не се използвах разпоредбите на някои положения от пилотния проект, трябва да повторя, че това е едно много и практически насочено и много политическо е, досие, така че иска е, съответната адекватна е, реакция и отношение към него. Да. Сега ще проведем структурния диалог с комисаря Аврамополос. Желая на него и екипа му честита нова година и успех, всичко хубаво. И така, колеги, пред нас е, има списък от много въпроси, които искаме да обсъдим с е, комисаря, по, е, който отговаря за тези въпроси. Миграцията, вътрешни въпроси и така нататък. Отново очаквам много сложен и разгорещен дебат и ще, бих искал да дам възможност на всички да е, се изкажат. Е, колкото до е, начина на работа, ще помоля комисаря първо в около 10 минути да направи една презентация. Ще помоля координаторите и всички други изказващи се да се вместват в две минути, за да имаме възможност да чуем от комисаря, особено по въпросите за управление на границите и друго, е, да чуете неговите коментари и отговори. Ако всички говорите по 4 или 5 минути, няма никога да, получ... да имаме възможност да чуем неговите отговори, а това е важното. Така че опитвайте се да задавате въпросите в две минути, а пък аз ще използвам тук чукчето, за да е, регулирам процедурата. И така, добре дошъл отново, господин комисар, добре дошъл в е, нашата е, комисия в е, тази година. Заповядайте. You, Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Аз също пожелавам на всички най-малкото една по-оптимистична нова година, ако не непременно щастлива. аз мисля, че депутатите по природа са оптимисти и готови да се изправят след всяка предизвикателствата си, предизвикателствата, предизвикателствата и да дават своя принос към а, решаване на проблемите, но трябва да сме съответно реалисти и да сме да, честни пред себе си и останалите. Тези година нямахме зимна почивка. 3 до 4 хиляди беженци пристигаха в Гърция всяка година по време на коледните празници и новогодишните празници. Все повече държави членки въвеждат отново вътрешен контрол по границите. Терористичното нападение в Истанбул, както и предишни такива, ни напомня, че тероризма е глобална заплаха и че тя е насочена към нашите основни е, ценности, човешки ценности и целта е да ни раздели, за да ни отслаби. Нека да заклеймим това по най-убедителен е, начин. Аз е, наистина използвам повода да изразя съболезнования към близките на жертвите. Намираме се в един критичен момент, когато залогът е един е, оцеляването на нашия съюз е, е, и кризата с беженците и сигурността ни за, за, на карта. Ние не би трябвало да се плашим и да се отдръпваме от изпълняване на задачите си и постигане на целите. Наша отговорност е да посочим пътя, да проявим е, лидерство. До сега Европейската комисия е, е, изигра пълноценно своята роля, като е, предлага е, ше европейски решения на е, законодателите. И трябва да продължим така сега в фазата на изпълнение на решенията, е, в които, по които има съгласие в съвета и Европейския парламент. Но, разбира се, трябва да гоним резултати. Трябва държавите членки да изпълняват поетите ангажименти. Трябва да покажем, че ние, европейците, можем да се справим. Да започнем с проблемите на сигурността. Списъка на терористичните нападения в Европа през 15-та година е доста набъбна. Многобройни са жертвите. Нашия отговор може да бъде определен с две думи. Е, е, е, решимост и, и, и твърдост, неотстъпчивост Европейската програма за сигурността е, всъщност се оказва е, вярна. От последния диалог е, ние драстично е, ускорихме изпълнението на тази програма. Аз приветствам споразумението е, по е, директивата за европейските регистрационни списъци на пътниците. Е, мисля, че това, е, тя ще бъде отрешаващо значение за колективната ни сигурност. Е, тя и още един документ е, ще трябва официално да бъдат прияти максимално с кратки срокове. Нови предложения са внесени за огнеселното оръжие и тероризма. Вие и съвета трябва да ги разгледат в приоритетен порядък и да стигнат до съгласие по тях в максимално кратък срок отново. Доста направихме и в оперативен план. Интернет, платформата на Европол действа от 1 юли. От миналия октомври наистина предприехме сериозни стъпки за борба с радикализацията на местно равнище. На 3 декември пуснахме в действие е, интернет форма на Европейския съюз за използването на интернет от терористи. На 1 януари Центъра за борба с тероризма на Европейския съюз започва да действа в, рам... в Европол. 2016 ще е годината, когато ще отвоим усилията си по борба, за, борбата с финансиране на тероризма ще направим всичко по силите ни да прекъснем е, и пресушим техните източници на финансиране излезахме из предложение за борба с е, финансовите измами и е, злоупотребите при плащане с, с карти по интернет. Сега по миграцията. Миналата година Излезахме с важни законодателни и оперативни инициативи по един много цялостен, съобхватен начин. Предвид е, огромния брой мигранти, е, които рискуват живота си, е, опитвайки се да стигнат до Италия, ние наистина е, отруихме подкрепата за Италия в това отношение. През лятото имаше, е, я, се забеляза ясно преместване на пътя на мигрантите от, е, е към източното земноморие и Гърция. Е, съответно, екипи за бърза интервенция бяха изпратени. Комисията изигра водеща роля при засилване сътрудничеството между държавите членки и страните от Западните Балкани, за да може по-добре да се управляват потоците, което доведе до една по-добра координация ежедневно и ежеседмично. Предоставихме финансова и техническа помощ на Гърция, за да облегчим положението на страните на предната линия, на фронтовата линия, както се казва. За много кратко време ние приехме е, първите схеми за пре, е, е, пренаселване, презаселване и преместване, пренасочване. И е, обаче констатираме, че тези схеми не дадаха до, доведаха до очакваните резултати. Всички държави членки трябва да е, си свършат работата и да проявят повече солидарност. Сериозно е, ускорихме сътрудничеството си с основните страни по происход и транзит. Е, т.е. Е, Турция с, Турция, е, с Турция подписаха безвърмение за съвместен план за действие, но не можем да бъдем удовлетворени от скоростта на е, изпълнение на този план за действие. Продължаваме сътрудничеството си с нашите турски партньори, за да спрем, ограничим тези потоци. В това отношение Нашата препоръка за доброволната схема за реадмисия с Турция е важна фланкираща мярка, придружаваща мярка. След срещата върха в Лавалета, ние е, вече е, изпълняваме мерките, по които там се споразумяхме е, за сътрудничество с важните държави от Африка държавите членки наистина трябва да увеличат приноса си към поверител, е, обучителския фонд. Увеличихме в значителна степен бюджета за 15-16 година по въпросите свързани с миграцията с 1,8 милиарда евро. Чрез тази мярка всъщност е, ние дадахме е, е, адекватен отговор на ситуацията с е, е, миграционната криза в момента. Но е, все още много неща остават, е, е остават да се направят, за да се операционализира това и да се доведе, е, да се. Е, е, прави Европа с е, това предизвикателство. Ние не можем да действаме непрекъснато в е, режим на криза. Е, комисията е, се опитва да гледа, е, да погледне на картината в по-широк, от по-широк ъгъл и да види какви мерки могат да се предприемат, за да се въведе една по-устойчива система в бъдеще, която да почива на принципите на правилното разпределение и солидарността, справедливото разпределение и солидарността. Ясно е, че трябва да подобрим управлението на, подобрим управлението на външните ни граници, за да поддържаме е, Шенген. Предложенията очертават е, един нов подход е, към управлението на общите ни външни граници. Предложението в значителна степен засилва мандата на Фронтекс под формата на агенция, която отговаря за европейските граничен и крайбрежен брегови контрол. Тя получава наистина повече правомощия в областта, правомощия в областта на връщанията, по отношение на връщанията. Нека да сме е, наясно. Ние, Европа е готова да предостави закрила на тези, които имат реално нужда от това, но тези, които нямат право на такава, трябва да бъдат върнати. В 2016 ще е, предложим допълнителни мерки в това отношение. Кризата посочи, показа, че управлението на нашите системи за убежище трябва да бъде преработена из, из основи. Е, комисията предлага преразглеждане на системата от Даблин. Ние е, предлагаме един цялостен пакет за е, легална миграция и интеграция. Е, би трябвало да предложим наистина добри, сериозни альтернативи за, е, за, по отношение на нелегалната миграция и да засилим своите правни позиции. Ето защо предлагаме преразглеждане на синята карта. Същевременно трябва да направим така, че новопристигналите, които получават закрила, могат да участват пълноценно в нашето общество, в живота на нашето общество. Комисията е готова да помогне на държавите членки да се справят с тези задачи. Мислим също така за предлагане на една структурирана система за презаселване. Колкото до борбата с е, трафик на хора, е, Комисията ще предложи да се укрепи, засили съществуващата правна рамка до края на годината. В крайна сметка, оценката на опер... Действу... Е, използването на Шенгенската информационна система е в ход и ще бъде е, финализиран е, до края на 16-та година. Комисията, както казах, ще излезе с предложение за подобряване възоснова на този, след резултатите този, от този преглед. Европейския съюз е изправен пред сериозни и реални предизвикателства, но съм убеден, съм убеден че единственият начин да се справим с тях е да работим заедно възоснова на нашите е, общо приети принципи. Същевременно трябва да работим, да изпълняваме и други е, ангажименти. Модифицираните предложения по интелигентни граници е, също се придвижват е, са в ход, както бе обещано. Е, драги колеги, сътрудничество ни с вас е, през предишната година беше отлично. Аз продължавам, продължавам да разчитам на вашия принос, на вашата подкрепа. Всъщност, разчитам дори повече на това в период, в който популизма, екстремизма и ксенофобията и национализма се засилват и това не е тайна за никого. Това е, което всъщност най-много тревожи всички ни във връзка с бъдещето на Европа. В днешната дискусия очаквам да чуя вашите, е, вашето мнение и по тези въпроси. Благодаря за вниманието. Благодаря много, господин комисар. Да, действително тази година със сигурност ще е много натоварена, така че благодаря ви за тези бележки. Уважаеми колеги, е, почти всички членове, които присъстват, всички членове присъстващи са заявили желание да се изкажат и за да сме сигурни, че приключим на време в 11.45, ви приканвам да се придържате към двете минути за време за изказване, включително и координаторите. Ще имаме е, две възможности за изказване. Списъка с желащи да се изкажат е затворен, така че тези, които идват сега и искат да вземат думата, няма да могат да я получат, защото иначе няма да успеем на време с гласуването. Започваме с координаторите, след което ще чуем отговор от комисаря, след което ще имаме още един кръг от е, въпроси и ако се придържаме към двете минути, ще се справим и ще имаме възможност да чуем отговорите. Координатора за ЕНП Краса Билт. Благодаря, господин председател. Честита нова година на всички. Очаквам с нетърпение сътрудничеството с комисията. Господин комисар, благодаря ви за прекрасната работа, свършена от комисията в тази област по миграцията и сигурността. Още веднъж Проблемът е в държавите членки и разчитам на вашата подкрепа тази година да работим повече за пълното изпълнение на пакета за обежището, както и програмата на Европейския съюз за сигурността, по-специално презаселването, релокацията, споделената отговорност, солидарността в практиката по отношение на приемането на тези ползващи се от международна закрила и тези, които не се ползват от такава и разграничаването между двете категории. Също така събирането на пръстови отпечатъци, регистрирането и идентифицирането на тези, които идват в Европа и актуализирането на базите данни. Също така искам да ви благодаря за това, че се съсредоточихте върху значителния натиск, оказан върху Швеция за това, което е, в Италия съответства на, е, съответства на 1 милион беженци за една година. В е, Швеция бройката е 11 000 седмично за месеците ноември и декември миналата година. Благодаря ви, че ще въведете схеми за презаселване и в Швеция. И тук искам да ви попитам какво още възнамерявате да направите. И още един въпрос. Председател на комисията Юнкер каза, че ще има гъвкаво тългуване на пакта за стабилност за държавите членки, които показват, че искат да изразят солидарност. Какво ще се случи с държавите като Швеция, които не са членове на еврозоната? Ще има ли възможна дискриминация по отношение на подкрепата на комисията в тази дейност? Друг въпрос. Ще има ли специална грижа за непридружаваните непълнолетни и малолетни лица? За държави като Швеция и Германия трябва да ви кажа, че Швеция по по Швеция приема 33 000 непридружавани непълнолетни лица. И накрая интересуваме много през заселването, защото смятам, че това е начин на бежанците да дойдат в Европа по сигурен и безопасен начин. Благодаря ви. Наистина придържите се към двете минути и председателя. Благодаря. <clears throat> Много колеги заста, искат да зададат въпроси, затова аз ще се огранича само до два аспекта. Единият е сътрудничество с трети страни. Може би, е, господин комисар, бихте могли да кажете малко по-конкретно с кои е, държави работим, е, каква е целта на сътрудничеството ни с тях, става ли дума за това да подобрим положението на беж... с беженците или пък без подобряване положението на живот, там където е възможно, само да, е, пре... да попречим на тези беженци да стигнат до нас и какво ще получат срещу това тези трети е, държави, трети страни и когато става дума за финансови аспект, откъде ще дойдат парите, е, защото когато говорим за принос от държавите членки, имам впечатление, че първо няма готовност сред тях да приемат беженци, но не са готови също времено и по друг начин да участват в това държавите членките. Искам да знам как ще е, работим в това отношение. И второ, е, за, е, ясно е, споменахте, че не трябват е, легални пътища към Европа, че трябва да се работи за интеграцията на тези хора, споменахте синята карта. Синята карта не е само инструмент, е, е, е инструмент само за е, е, трудова миграция, не е, е, не е адаптиран към беженците. Така че как изглеждат нещата с законните пътища е, за беженците и, е, да кажем, хуманитарните визии и така нататък, е, е какво отношение отношение, какво подобрение може да се е, търси в това отношение. Очаквам да чуя идеи и предложения от комисията в този смисъл. За ЕКР, господин Кълп. Благодаря, господин председател. Добре е дошъл, господин комисар. Още веднъж е, комплименти е, за подкрепата, която ни отказахте по работата по доклада за е, записването на имената на пътниците. Това наистина е важен елемент от бъдещата ни сигурност. ще внеса известна доза критичност. Едно от притесненията ни е, че в света ситуацията е такава, че са ни не, че не са ни необходими просто действия като политики, а трябва да имаме напредък в дългосрочен план, за да преобразуваме подхода ни към външните граници на Съюза, за да се гарантира, че имаме подкрепа на всички държави членки, а да нямаме антагонистични ситуации с конфронтации, каквито сме имали, по време на настоящата криза. Надявам се, че ще има сериозно преразглеждане на системата от Дъблин, не само временно такова. И също така бих искал да чуя от комисара дали въпроса за отворените граници и неизпълнението на правото в областта на обежището си противоречат. Надя... Радвам се, че ще има повече финансиране за държавите членки, за да могат да изпълнят правилата те, но тук трябва да се вземе предвид и зачитането на правата на човека и като цяло стандартите за обежище, върху които градим цялостната си работа. Така смятате да се справите с дисбаланса в системата в това отношение към момента? Благодаря. Благодаря, господин Гриспен, за Ауде. Благодаря. Добре дошъл, господин комисар. Желая ви успешна година. Бъдете здрави, бъдете уверени при изправенето с предизвикателствата. От името на моята група искам да ви поздравя за обясненията, които направихте в началото на този структуриран диалог. И малко и като Тимоти ще кажа, че много често действаме като реакция, а не превентивно. Не, не предогаждаме събитията. Казвате, Европа е един кръстопът и когато стигнем до кръстопът, като цяло тръгваме по един път и имам чувството, че не действаме достатъчно превентивно. Имам няколко въпроса по тези изключително важни досиета, по които работим заедно. По промените в Frontex, те са много добре, добри, но как ще функционират те на практика, ако няма европейско управление? Друг въпрос по бюджета казвате, че ще има близо 300 милиона евро Смятате ли, че тази сума е достатъчна за 15 000 км граница, по-специално и във вашата страна, господин комисар? За сравнение ще кажа, че същия бюджет Европейската програма е, плодове и, зеленчута, е, плодове и зеленчуци в училищата има същия бюджет. Така че как смятате, че ще осигурите външния контрол на, граници, е, контрол на външните граници на Европейския съюз? Защото ние тук смятаме, че ако не сме ефикасни по външните граници на съюза, Шенген ще пропадне. На трето място – когато става въпрос за агенцията, не е ли време да направим един скок напред и тя да стане истинска европейска агенция с истинските средства, бюджет и персонал? По другите въпроси колегите ми ще ги, ги засегнаха, по-специално синята карта и непридружаваните малолетни и непълнолетни лица. Аз съм съгласна с тях. Благодаря от името на моята група. Натали, uh, next. Благодаря, Натали, за групата на левицата. Госпожа Ерн. Господин комисар, Да не поставяте тероризма и беженците в, едно, в един кюб Знаете, че много опасно е, особено когато е, в отношенията ни с Турция и други страни, там трябва много да внимаваме, е, да свързваме тези неща. И жертвите в Истанбул е, не трябва да бъдат разглеждани единствено, е, е, да бъдат в на нашето внимание, а тези в източна е, Турция, където ежедневно биват е, е, избивани хора, е, така че наистина е, проблема е много е, сложен. Три въпроса имам към вас. Първо, това е основният въпрос. Как какво прилагате на практика, кой закон, какъв регламент, какво всъщност се изпълнява, когато държавите членки отказват да направят нещо вече от една година. Какви инструменти и средства ще използвате, не само за да се е, върнат е, границите, но е, да се задвижат тези държави членки да направят нещо. Какво ще задействате? Процедурата за нарушаване, за какво ще направите, както, например, с Полша, дори преди изборите бе казано, че няма да приемат мюсюлмани, беженци. Бих искала да зная, да чуя от вас как излежат нещата с новия е, закон за беженците в Дания. Между впрочем, там се предвижда е, специални клаузи за връщането е, на беженци аз като германски депутат искам да кажа, не е ли дошъл момента, в който трябва да да се направи нещо наистина сериозно. Искам да реагирате на всичко това. Вие сте министър, отговаря за миграцията. Никой друг не може да отговори на този въпрос по-точно, отколкото вас. И искам да чуя конкретен отговор на въпроси преди да допуснем тази зала. For the EFTD, Laura Ferraro, please. Yeah. Colleagues. Laura Ferraro. Уважаеми колеги, тези от вас, които са влезли в залата след като затворихме списъка, вие сте в списъка? Да, искам да кажа, че всички, които са дошли в залата, са поискали думата. Лора, please take the floor. Лора, заповядайте. Grazie Presidente, buongiorno комисарио. Благодаря, господин председател. Добро утро, господин комисар. Трябва да бъдем реалистични и да описваме ситуацията по един реалистичен начин. Тя е ясна. Бих казала, че има известна степен на примирение. Много хора са обесърчени. Говорим си за сътрудничество с трети страни но знаем, че това не е лесно. Интересуваме с какви трети страни можем да си сътрудничим и с кои можем да имаме диалог по, правата на, по основните права. Говорим за борба срещу незаконната миграция, но ако подходим практически, трябва да знаем точно какво ще направим. Чисто практически. Нямаме двустранни споразумения, защото има много трудни ситуация си в някои трети страни. И ако не можем да гарантираме зачитане на основните права, то тогава как изобщо ще се борим срещу незаконната миграция? В Италия, ако един мигрант няма възможност за вътрешна закрила, те на тях им се казва, че трябва да напуснат страната, но никой не придружава това лице до летището или до гарата, за да, е, докато той напуска държавата и се връща в страната си на происход. Съответното лице остава без никакви пари, без никаква закрила и в крайна сметка остава на италианска територия. Така че интересуваме каква подкрепа можете да предоставите на страни като Италия, в които има хиляди незаконни мигранти, които са оставени да се справят както намерят за добре. По въпроса за сигурността. Имаме толкова много бази данни, които обаче са огромни и по никакъв начин не са взаимосвързани. Така че разполагаме с информацията, но не се възползваме с нея по най-добрия начин. А когато успеем да го направим, то това става твърде късно. Вече има е, вреди. Говорите за тези хотспотове, за горещите точки, които са важна първа степка при идентифицирането на мигрантите, но от нашия опит в Италия трябва да кажа, че тези горещи точки не работят добре. Не защото има е, само една такава гореща точка, а че самия принцип на горещите точки не функционира. Идентификацията се случва твърде късно, а понякога това става и след като мигрантите са напуснали страната. И смятам, че голяма част от вината за това е характера на процедурата, нейната същина. Така че интересуваме какво възнамерява да направи комисията, за да се справи с тези предизвикателства. Държавите членки искат ли да работят на принципа на общността или да работят междуправител, междуправителствено, защото ако не работим. Благодаря, госпожа Кявър. Благодаря, господин комисар, че сте тук. Имам няколко въпроса. От известно време слушаме, че Турция връща сирийски беженци обратно в Сирия. Тази информация вече бе потвърдена от германски телевизионен канал. И какво ще направи комисията по този въпрос, предвид факта, че имаме споразумение с Турция? Заместник председател на комисията Тимерманс беше там наскоро и а, е, това е една последица от а, е, спогодбата между Европейския съюз и Турция. На второ място, законния достъп за бежанци. Тук ме интересува ще Предложите ли инициативи, свързани с законовия достъп за безвънчи, например по сухопътните граници, за презаселване и някои други въпроси, които бяха споменати? Защото това е изключително важно, защото ежедневно, дори сега през зимата, при тежките условия, хора загиват в Средиземно море. По Дъблин ще предложите реформиране на дъблинската система. Насърчавам ви това да е една много сериозна реформа, защото е необходимо значително да променим дъблинските процедури. Е, то парламента от години насам призовава за реформиране на системата. Искаме справедливо презаселване на бежанците, а не е, според критерия къде са пристигнали на първо място. Тук, разбира се, трябва да се вземат предвид въпроси като семейни връзки, културни връзки и социални връзки. Те са важни. важни е, важно е да се вземат предвид и приоритетите за беженците. И наистина насърчавам ви да представите една силна, солидна реформа и ще има сериозна подкрепа от страна на парламента. Благодаря. И госпожа Meer от Европейски свободно наред. Dinsdagavond zag ik commissaris Afromopoulos op de Belgische nationale tv bij het programma Ter Zaken. En het viel mij op dat toen... Аз видях вторник вечерта вашето представяне по телевизията и за първ път тогава чух да се говори за нападенията и изнасилванията в Кьон. Оставам с впечатлението, че се говори за инциденти, но не става дума само за Кьон. В Швеция също има много оплаквания, над 500 бежанци от Афганистан, от Сирия, сега влизат с хиляди при нас и те са, представляват опасност за нашето общество. Доколкото Що се отнася до мерките, които предлагате, те са предназначени Европа да стане по-сигурна. Но междувременно е, жените биват е, нападани и сега вече не смеят да излизат по улиците. Единственото заключение, което можем да си направим, е, че границите трябва да бъдат е, е, затворени, защото положението в е, Европа е определено опасно. Сега господин комисар твърди, че това е популизъм, но мен ме безпокои фактът, че хора като вас, които са на ръководни места в Европейския съюз, не предприемат мерки, за да стане Европейския съюз по-безопасен. Ако обичате, казва председателя, спазвайте времето за изказване. Chairman. Let me start by <clears throat> my thanks for all these uh, questions. Благодаря за всички въпроси. Голяма част от тях се съдържаха като тематика и в уведните ми думи. Но нека сега да поясня малко. Първо, въпроса на госпожа Кораца Билт. И депутата от Швеция. Комисията, както знаете, отчита, е, че е, положението в Швеция е различно. И е, предложи там вече да не се изпращат за презаселване, за вътрешно преместване мигранти. Напълно разбираме аргументите и доводите на шведското правителство. Швеция е първата е, страна, която е, подкрепи напълно политиките за миграция и всички други мерки, които ние взехме. Що се отнася до това, кой е, ще има право да бъде субект на преместване, разглеждаме този въпрос и ще вземем решение преди Европе... срещата на върха през февруари. А, Имаше съвещания с министрите на вътрешните работи от е, Швеция, Германия и Дания. Много плодотворна беше дискусията е, с цел да си изясним е, положението и да се избегнат така, търкания на границата. Сътрудничам си в момента и търсим начини за решаване на проблема. Напълно наясни сме, както казах, с положението там. В постоянен контакт сме с а, ми, вашия министр. Госпожа Зипел. Целта, госпожо Зипел, е да се е, роди едно е, реално партньорство с е, ключови по значение партньори, трети страни, да, за да може да се осигури финансиране, което да е по-целенасочено използвано за постигане на нашите цели, да се търси альтернатива на миграцията. На 26 януари започнахме разговори с представители на бизнеса в Брюксел. Надявам се, че господин Клод Мораес, председател на вашата комисия, ще може да се присъедини към този толкова важен форум. Сътрудничество с трети страни. Ако не ангажираме трети страни, ние сме напълно наясно, че е, тези толкова трудни за решаване въпроси няма да намерят своето решение. За финансовата помощ е, е, доверителния фонд от Лавалета, сирийския е, доверителен фонд и турския фонд са факт вече. Европейския бюджет както и бюджета на страните членки, дават своето, е, своя принос. Е, усилията трябва да бъдат е, съвместни. Европейския съюз като бюджетен орган, освен ако Европейския съюз и бюджетния орган не реши да увеличи бюджет. Госпожа Арнс зададе въпрос и мога да кажа, да, ние политически не сме на едно мнение по всичко, но споделяме идеята, че е, трябва напълно да се спазват основните права на мигрантите и ние ги защитаваме. коментарите за случващото се в Дания, за конфискуването на бижута и ценни предмети. Според нас предложението за този закон, доколкото знаем, ще се обсъжда през януари и трябва да бъде прият до края на месеца. Наблюдаваме развитието на въпроса, ще разгледаме законодателното предложение и ще коментираме въпроса създание, когато то стане закон. Страните членки не, дори да не са задължени от съответното европейско законодателство, има задължение да уважават достоинството на мигрантите и да се отнасят към тях по безпристрастен начин. Мнозина от вас зададаха въпроса за Дъблин. И е, аз коментирах Дъблин, но ще повторя. Комисията ще направи предложение до март 2016 тази година. Дъблин не следва да остане само механизъм за разпределяне на отговорност, но и механизъм за солидарност е, между страните членки. Трябва да има система за е, разпределение на мигранти, които автоматично ще бъдат е, отправени към съответната страна членка. Съгласен съм с вас, че Дъблин трябва да бъде преразгледан и то в много големи подробности. Когато е, регламент от Дъблин бе прият, нещата бяха напълно различни. И тези, които сега застават зад стария текст на Дъблин, се питам дали си дават ясна сметка за положението в момента. Когато му дойде времето, определено ще имам нужда от вашата програма, подкрепа в това отношение. През март ще има предложение за рамка за колективен подход към презаселването и други инструменти за хуманитарно реакция по време на кризи с бежанци. Каква е целта? Първо, да има законнови възможности и сигурни възможности за легална миграция в Европа. Второ, да се намали натиска над е, така, страните, които са на първи е, фронтова линия в това отношение и да се дадат е, стимули за трети страни за засилване на сътрудничество с Европейския съюз включително за управление на миграторните потоци. Какво е положението в момента в Италия и Гърция? Нека да ви кажа, аз посетих тези страни и наблюдавам положението от много отблизо. Нещата върват към по-добре, но още много има да се направи. Италия, Лампетуза и Трампани, там вече центровете е, работят, така наречените горещи точки. Други е, в Италия, Бозало и Вила Секания, ще могат да бъдат е, отворени. в близките няколко дни, поне това е информацията от Италия в Гърция е, на остров Лесбос само една от горещите точки може да се е, приеме за е, функционираща. Изграждат се още две, една на Лесбос и една на остров Хилс министъра на Гърция, който се занимава с тези неща, преди два дни ни каза, че до края на този месец или в началото на следващия нещата ще бъдат готови. Също се разработват планове за разширяване или изграждане на за разширяване на съществуващите горещи центрове за приемане, така наречени горещи точки или за изграждане на нови. Шенген. Шенген е най-голямото достижение на европейската интеграция и аз лично следа темата и много се безпокоя. Всякакви коментари има в този смисъл, но нека да кажем, ние сме пазители на договорите, но ние сме и граждани на Европа и, и като такива трябва да запазим Шенген. Защото да, Абсолютно залога в момента е Шенген. И ако Шенген се срине, поне нека да ви кажа моето мнение, за мен това ще е началото на края на европейския проект. Тоест, всичко, което постигнахме през последните 60 години, Шенген е най-голямото достижение, не е банковата система. Трябва да го опазим, да използваме по-добре и съществуващите а, инструменти. Така че тези, които казват, че Шенген е проблем, грешат много. Шенген не е проблем. Ние имаме съответните инструменти. Трябва да се управляват по-добре границите. Трябва съответните центрове за приемане на бежанци да започнат да действат. Трябва да има по-добро опазване на границите, това е ясно. Но когато говорим за опазване на границите, трябва ясно да кажем, че е, тези хора не са заплаха, те не са а, е, врагове. Не можем да кажем на страните, почвайте там с е, отбранителни мерки за защита на Европа. Ние имаме морални ангажименти, институционални и политически такива. Шенген съществува и ние трябва да направим всичко възможно той да остане. Това е от изключително значение. Каза го в, началото. Работим и се надяваме да имаме резултати, да се създаде Европейската агенция за границите и крайбрежна охрана и много се е, радвам. Може би е, да отговорите по този въпрос следващия тур, предлага е, председателят. Още секунда. За Кьон следим положението, знаем колко чувствителни са нещата в това отношение. Разбира се, тук имат думата националните и регионалните власти. Да, в едно от моите интервюта за Белгийската телевизия аз излязох с много ясно становище. Разследването все още продължава, доколкото имаме информация. И накрая, нека да не сливаме темата за мигрантите и е, бежанците с е, темата за престъпниците. Когато те са, се окаже, че някой е престъпник, той ще си получи съответните е, ще, към него ще бъде действано по съответния начин. Ако трябва, ще бъде хвърлен затвора и така нататък но не бива да се правят обобщения. Много критично е времето и ние всички трябва много да внимаваме. Смятаме, че властите в Германия ще изяснят какво се е случило и да се надяваме, че в бъдеще няма да има такива явления. Благодаря. Благодаря. Е, извинявайте, че ви прекъснах. Е, виждам, че се опитвахте да е, отговорите на всички въпроси. Така че, колеги, ако можете да се придържате към двете минути ограничения. Госпожа Холмайер. Заповядайте. Заповядайте, вие сте се вие сте се записали за изказване или някой ви е записал за, изпа... за изказване? Да, сега научавам, че съм списъка. Да, тук наистина се взимат е, селфита, много е, сюрреалистична атмосфера цари в залата. Е, но хайде сериозно да се отнесем към работата. Госпожа Холмайер да вземе минути. Благодаря. Исках да попитам няколко неща. Първо, въпрос към Фронтекс. Все още имаме много проблеми с така наречените hotspots, както и с връщанията от, Гърц, от гръцкото крайбрежище, крайбрежие Имаме и проблеми с това да преценим кого да върнем от Гърция или не, тъй като процедурите не са ясни. Бихте ли ни е, казали, е, дали някаква информация, как да се справяме с тази проблем, тъй като идеята да се връщат лица, които не търсят обежище, да не получат съгласие да влезат в Европейския съюз, какво да направим да не ги пращаме през, връщаме през Гърция или е, през Македония или през останалата част от Европейския съюз. Как да решим този проблем е, по, във връзка с политиката за връщанията? Втория въпрос. Because we have now at the moment, I think, a time problem. Е, въпросът за времето е, всеки ден, зимно време е вече 4000 е, бежанци е, идват, се изсипват на гръцките брегове. Това не е контролиран мигрантски поток. Все още приемаме всички, които идват. И ако терористите се възползват за свои цели от този поток на мигранти. Е, същото правят и е, крайните, е, крайно десните в Европа те се възползват за пропагандни цели от тези явления. И мисля, че много по-бързо трябва да има ясна политика за това как ще се връщат мигранти. схемата за вътрешно преместване не действа. Повечето от мигрантите не биват изпращани вътре в Европейския съюз. Може ли да ни поясните малко повече какъв е графика в това отношение? Колеги, за да бъдем справедливи към всички, отдавна приключих с списъка за изказвания и сега, ако се заявявате за изказвания и всички, които го направиха последните няколко минути, ви слагаме на резерв, списък с резерви. И ако няма, а не, се, не успеем да се впишем във времето, няма да получите думата. Ще ви я дам един следващ път, просто за да бъдем справедливи. Бар, Барбар, да знаете, че сте в резервите. Хуан Фернандо, моля. Благодаря. Господин Вромопол, все тук къде сте, виждаме. Ако мога малко шега да кажа, е, сутринта е, беше толкова тъмно и толкова е, много валеше, че някой като ми каза добро утро, реших, че малко прекалява. Но а, когато вие казвате, че ни пожелавате добра година, това също не е толкова реалистично. А, що се отнася до вашето портфолио? Тук става дума до е, е, е, основен въпрос за силващото се противоречие между добра, добрите, добрата воля, между декларациите и фактите. А, имаше решение за Турция 3 милиарда е, внезапно се появиха и бяха отделени за Турция, за да може тя да удържи бежанците. Но къде са парите? Няма ги. После е, имаше цифри къде ще се изпращат е, бежанците, но 75 години трябва да минат, за да се извърши преместване на всички бежанци, ако то се извършва с темпото, предвидено от Европейската комисия. Същото се отнася и за плана за ревизиране на Дъблин и пакета законодателство за обежище. Добре, хората казват, че трябва това да се случи. Обаче страните членки нямат никакво намерение да, се, е, да спазват е, задължителния регламент от е, Дъблин, нито и с промените в, за законодателството за Шенген и за убежище, които бяха прияти в нашия предходен мандат. Тук въпросът е, има ли Европейската комисия капацитет да влезе в конструктивен диалог с страните членки, които се съпротивляват да приложат законодателството за Шенген и за обежище. Защо трябва да се преразглежда това законодателство отново, след като то не се прилага дори в сегашната си форма? Следващият оратор, господин Коелю. necessidade de. Е, Благодаря. Три въпроса имам. Първо, за това, че страните членки трябва да е, заемат една ръководна роля. Реално няма отговор на въпроса какво точно е, правят страните членки. Нещата е, на място трябва да бъдат одобрени в Португалия, например. Има проблеми с прилагането на процедурата и не виждаме какъв е смисъла да се предприемат нови инициативи. 354 е, пост-административни са необходими нови в страната за справяне с е, тези проблеми. Що се отнася до Гърция, трябва да е ясно, че центровете за приемане, така наречените hotspots, не функционират. Е, комисията предлага да помогне на Гърция за регистрирането на тези хора, но Евродак е именно за това. А що се отнася до Шенген? Е, добре, чухме е, какво казахте вие, но всъщност възможно ли е да се упражнява контрол върху случващото се на границите. Страните членки, ако е, решат и ако желаят, могат да упражняват контрол, но това отговаря ли на е, шенгенското законодателство? Всъщност е, се оказва, че проверките на границата стават вече постоянен факт. Господин Стивенс? Dank voorzitter en meneer de commissaris. Благодаря. Благодаря на господин комисаря. Някой коментира тук интервюто на господин комисаря за фламандската телевизия, където е, се говори за отговорността на страните членки. Но всъщност е, Основният проблем е, че Гърция и Италия отварят вратите на Шенген за неограничени мигрантски потоци, които навлизат в Европейския съюз. И всъщност вие не санкционирате тези две страни за това, че не прилагат регламента от Дъблин. Единственото, което говорите е, че трябва да се насочат потоците от е, мигранти. 3 милиарда са дадени на Турция, но не виждаме нищо е, като възвръщаемост. После говорите за политиката за е, охрана на границите или опазване на границите, което е добра идея, но е, тук става в момента какво се случва. Хората влизат, но не, не биват връщани. Не е ли редно в края на краищата веднъж за винаги да се затворят границите? Господин Депре. Благодаря, господин председател. Искам да абсолютно да подчертая, че споделям изказването на колегата Лопес Агилар. Комисията се намира в едно задънено положение по отношение на емиграцията и на убежището е, до голяма степен и заради отношението на страните членки е, трябва да се сменят правилата, иначе нищо няма да постигне. Информационната Шенгена на, систем, на Шенген казвате, че трябва да има постоянен контрол, трябва да се подсили информационната система, но това няма да служи за нищо, ако страните членки не подават е, съответната информация за чуждите бойци. За какво ще струва тази е, информация? Така да я има. Ефикасността е нула. Та, трябва да бъдат сменени правилата. Фронтекс, например. Много се радвам, че казвате, че ще подсилите правомощията им. Но, какво точно се смени? Казвате, че сте направили нещо, обаче за връщане те нямат нищо. Те нямат средства за подсилване на охраната на външните граници. Те трябва да се обръщат към страните членки. Примерно, когато искат 900 души от страните членки, и страните членки им дават 400. Е, така че се взимат решения, които всъщност е, зависят от е, индивидуалната реакция на страните членки. После, Турция. Благодаря за така доста отровния подарък с списъка с сигурните страни. Сега, ако какъв проблем ще имате с Ердоган, ако можете ли да се представите, ако не аз сложите на списъка? После, нали си представяте как той ще има карт бланш да върши всичко, което върши и в момента? После, как виждате положението с поразумението за реадмисия с Турция? и е, решението, че Турция е една сигурна страна. Ако Турция не е сигурна страна, не може да има споразумение за реадмисия, защото не може да връщате хората в страна, която не е сигурна. Не е ли така? Thank you, Um, Mrs. Chinichi, please. Госпожа Чиничи. Grazie, grazie Presidente e grazie Commissario per la sua presenza, per la sua introduzione. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря ви и за уводните думи. И също така висока оценка даваме за вашата работа миналата година и за, на сътрудничеството ви с нашия парламент. По темата тероризъм, според мен тероризма ни изненада – поради методите на последните атентати, защото е, атентаторите не дойдоха отвън, те си бяха от нашите страни. И затова се питам какво планира комисията по линия на превенцията за преодоляване на радикализацията, за набиране на бойци по интернет, за терористите – много е, често се смяташе, че тези хора идват от чужбина, но сега е ясно, че това не е така. Трябва да се мисли за образованието, за превентивна дейност затворите. Превентивната дейност е от ключово значение и не чувам много е, достатъчно по въпроса. Не виждам какво се очаква за борба с организираната престъпност директора на Европол каза, че има връзка между тероризма и престъпленията, финансирането на тероризма, трафик за оръжие и така нататък. Всички тези неща действително са тясно свързани и е, организирани криминални банди подкрепят е, тероризма. После има още едно друго измерение, а именно сътрудничеството при обмяна на разузнавателна и съдебна информация – това също е крайно важен момент в борбата с тероризма, за миграция. Съвсем накратко. Поздравявам ви за това колко правилно е, произнасяте имената на центровете за приемане в Италия. Но трябва да видим как ще се превърнат в инструменти на солидарност е, инструментите, за които говорите сега, непълнолетните лица, това е голям проблем също. Председателят, благодаря. Господин Бони има думата. Пани комисажо, е, дякую бардо за... Благодаря, господин комисар. Наистина ви благодаря за този пълен обзор на всички въпроси. Според мен комисията и парламента работят наистина сериозно по този толкова труден въпрос с тероризма и беженците. Но е, най-трудният момент е изпълнението. Как ще работим с обмена на информация в реално време, когато става дума за хора, които пресичат вътрешните ни граници изглежда това все пак функционира, но какво повече можем да направим по интелигентните граници и шенгенската информационна система? Какво можем да направим, за да накараме разузнавателните агенции и други правоприлагащи органи да си обменят информация? Все още нямаме пълен, цялостен обмен на информация. Освен това, крайно време е европейските гранични служби да действат. Много е, държави и членки казват, че не биха могли да се справят. Бихме... Идеите са хубаво нещо. Имаме десетки идеи, но важното е изпълнението на всички тях, водещата роля на Европейския съюз и изпълнението от страна на държавите членки. Благодаря. Ако трябва да се преборим с беженските потоци към Европа, то тогава всички държави членки трябва да участват, а нещата не стоят така днес. Ние говорим за различни е, предложения за решения, обсъждаме ги, но трябва да решим какво ще правим, ако не са готови всички държави членки да помогнат и да се включат. Така че искам да знам какво прави в това отношение комисията. Как е, възнамерява да действа по отношение на страните, които не са готови да поемат своя дял? Има ли санкции за това? Много малко държави членки поемат основната отговорност, е, основното бреме. Е, Швеция е една от тях – ние приемаме повече непридружени, непълнолетни и малолетни, отколкото всеки друг. И проблемът е не парите, а, това, че нямаме достатъчно места в училището, достатъчно преподаватели. Това са проблеми, които трябва да се разглеждат също в тази връзка. Какво ще направите, когато и по отношение на тези, които не поемат своята отговорност? Госпожа Йотова. Господин председател, честита нова година, господин комисар, и надявам се 2016 година да бъде по-лека за вас и за всички нас и да се справим с проблемите на миграцията, доколкото, да разбира се, това е възможно. Три конкретни въпроса ще задам и ви моля за конкретен отговор. Първия, как ще, как ще направите, как, как ще коментирате желанието на някои правителства в Европа за пълно затваряне на границите, как ще, как ще се отнесете, какъв отговор ще дадете на тези държави членки. Втория въпрос е ам, по отношение на функционирането на новата агенция, която, която представихте малко преди края на миналата календарна година. А, защо се говори отново за помощ само на Шенгенска Европа? Всъщност външни граници имат още две държави, които са членки на Европейския съюз, но не са в Шенген, т.е. тази агенция няма да работи с тези три държави, говоря за Харватия, Румъния и България. И последния въпрос е свързан с темата за Турция. Много въпроси тук бяха поставени. Има ли комисията преглед на този етап от последното среща с Турция на върха, доколко и как тази държава изпълнява а, ангажиментите си към Европейския съюз по отношение на мигрантите? Освен на морския и сухопътния път за миграция, ще ви кажа, че от последните дни има и нов път, и това е речен път. С лодки се превозват по реките през, сухопът, през българо-турската граница. Само за вчера дойдоха 67 деца, които нямат родители и това е един много тревожен симптом. Благодаря. Ели Шлайн. Господин комисар, наистина отчитам усилията на Комисията за защита на беженците, но да бъда откровена, това не функционира. Тук имаме един магиосен кръг проблема с тези горещи точки в Италия дори могат да влушат нещата. Тези, които пристигат сега в Италия, трябва да се разделят на тези, които имат достъп до пренасочване тези, които нямат. Правото на убежище е индивидуално. Който не, няма достъп до пренасочване е бива препратен към центровете за задържане без да е информиран за правата си и остава там за една година, ако иска убежище. Как ще гарантирате правата на човека за тези хора, защото ако тези, които подлежат на пренасочване, на, на преместване, е, е, трябва да оставят пръстови отпечатъци, без да имат гаранция, че ще бъдат, е, ще, докато 200 души от Еритрея биват пренасочени без да дадат пръстови отпечатъци. Всъщност, тогава не се очудвайте защо хората не искат да бъдат регистрирани. Процедурата е, е крайно неадекватна и в никакъв случай тя няма да облегчи е, бремето върху е, фронтовите страни. Можете ли да ни кажете колко места е, всяка държава членка предлага за плана за преразселването на 160 хиляди, които са пристигнали в Италия? защото бремето си остава върху граничните страни. Трябва е, механизма за пренасочване, за преместване да бъде перманентен и задължителен, защото в никакъв случай няма да проработи, ако е, всеки не поема своя дял. Не можем да е, имаме една политика е, за беженците, ако няма доверие помежду ни. Това няма да е достатъчно, обаче трябва да има безопасен правен достъп за търсещите обежище защото ако те пристигнат, е, ако е, е, те загиват по пътя, тогава за каква закрила говорим? Тереза, моля. Благодаря, господин председател. Честита нова година, господин комисар. Дано да е добра за всички нас и за Европа. Да, Хубаво е, че комисията поставя като приоритет борбата с тероризма и че увеличава бюджета за е, решаване на този проблем. Искам да знае обаче малко повече за конкретиката. Как ще стане това в Европа, пък и в други страни? Нападения в Турция, германски жертви там. Как е, точно ще се опитате да е, избегнете подобни явления извън Европа? Какви мерки ще предприемете? А, като говорим за жертвите, мисля, че жертвите всъщност е, символизират демокрацията, е, демокрацията и основните права на Европейския съюз, като например свобода и право на живот но ние тук не говорим достатъчно за правата на жертвите. Непрекъснато се позоваваме на директивата за е, жертвите на тероризма. От години говорим за това. Такава директива ни е нужна, защото всеки може да стане жертва и бих искала да зная кога Европейската комисия възнамерява да е, представи такава директива за жертвите на тероризма. Европейския парламент е, е поискал отдавна това. Благодаря, господин председател. Имам едно. Ще говоря на шведски и ще направя едно предложение. Говорите за предложение по връщанията. Голяма група хора трябва да бъдат върнати, пратени в ускорен е, план, тъй като нови потоци прииждат. Групата, която, за която най-много се притеснявам всъщност, е една група, които са в нашите страни, пребивават е, много дълго време, които имат решение за връщане, но не е имало физическа възможност да бъдат върнати. Понякога е, това може да отнеме 10 години, а, а решението е факт. Мисля, че би трябвало да има някаква а, е, граница. Трябва да има ограничен срок за това колко време дадено лице може да остане в дадена страна без а, е, разрешително за пребиваване защото ако страната, в която те би трябвало да бъдат върнати, е, ако, ако в страната се води война, искам и това да имаме предвид, за да не да не се случи така, че ние връщаме хората е, при решение за е, връщане, независимо от ситуацията в страната, в която ги връщаме. Благодаря, господин комисар положението се влушава все повече в е, Швеция, в моята страна. Ние вече сме стигнали всички възможни граници Въведахме проверки по границата, както знаете. Аз отправих въпрос до съответните министри у нас при нас прижат толкова много хора. Сега говорим за пренасочване на 25 хиляди някои е, страни поемат твърде много, е, след това ги връщат. Сега говорим за Фронтекс. Същото се отнася до операциите по издирване и спасяване. Ние не можем да пренасочим потоците от мигранти към Европа. Очаквате ли Турция да да въведе проверки по границите. Очакваме от тях да приемат обратно хора. Ситуация сме, където страните една по една прибягват до тази мярка, просто защото не могат да се справят. Въпросът ми е за последните е, събития, които се случват в Германия и Швеция. Ужасно е, когато хора загиват на улицата по този начин. И медиите, и полицията е, не говорят за това. Те просто потуш, потулват тези неща. Не се говори абсолютно за това. И смятам, че това е, е ужасно. Е, сега и моят въпрос идва. Какво мислите? Смятате, че е нормално министрите поли, полицията и медиите е, би трябвало да мълчат, когато става дума е, за беженци. Det arbejde, som kommissæren laver, е, det er måske det job i Europa i, øjeblikket, så øh, kvitteringen сега това е проблем за цяла Европа в момента. Благодаря ви за това, което правите, господин комисар. Наистина страшно много проблеми и предизвикателства имаме но се боя, че 2016 може да се окаже още по-трудна. Трябват ни общи решения, а не държавите членки да търсят индивидуални решения. Доколкото разбирам, комисията ще реагира на законопроекта, който е внесен в е, Дания и конфискацията на ценности Наистина ужасно е, че Дания е, и новини за Дания са направени на челните страници на ежедневниците по цял свят. Това е нещо, с което не се гордаем особено. Но искам да чуя вашата реакция. Да, интересно беше това, което казахте за Шенген и това, че всички трябва да е, отстояваме Шенген, защото това е една от най-големите достояния на Европейския съюз. Много ме тревожи обаче е, ефекта на домино, на който сме свидетели в Европа, където държавите членки една по една е, въвеждат е, проверки по границите. Тук нещата вече излизат от контрол. Мога ли да ви помоля и да настоявам пред вас да продължите да работите за намирането на общо решение на тези проблеми, защото това е единствения начин? И ако може да ви помоля, господин комисар, да задълбочите диалога си с държавите членки, да водите наистина по-сериозен диалог с тях, е, с е, цел запазване на Шенген, с е, предотвратяване на въвеждането на контроли по границите на държавите членки една по една, именно този каскаден това каскадно връщане на граничните проверки. Търсите ли е, общо решение? Благодаря ви, е, колеги. Е, благодаря за вашата дисциплинираност. Наистина успяхме да проведем три кръга, защото всички се вместиха в двете минути. Сега комисаря ще се опита да отговори на всички тези въпроси, ако и само при условие, че дългия списък с, е, е на резервите се съгласят да се въздържат е, Просто списъка е, беше закрит е, преди половин час, така че всеки, който желая сега да се изкаже, бихте ли проявили разбиране, моля, Това беше по-точната дума, която очаквам да чуя някакси повече, по-сериозно по отношение, по-вече резервираност, както ще го наречете, защото ако го постигнем, тогава ще дадем възможност на комисаря да отговори на всички въпроси, а е хубаво той да отговори на всички детайли нюансирано. Така че, господин комисар, имате възможност да отговорите на тези въпроси. Благодаря на колегите, които се отказват от правото си на, на задаване на въпрос. Барбара, на теб ще дам възможност първа следващия път да коментираш. <clears throat> Няма да скрия, че сега съм по-вдъхновен, отколкото когато влязах в залата, след като изслушах въпросите. Сега като първи коментар в нашия дебат мога да кажа, че е, тази институция и вие имате особено, е, особено заинтересованост в този въпрос. И вие ни оказвате голяма подкрепа, за което ви благодаря. Идеите ми са ясни. И сега ще отговоря по същество на въпросите ви. За тези, които пристигат на лодки в Гърция. Тези хора трябва да бъдат прияти веднага в центровете за прием, в горещите точки. И тази система трябва да започне да функционира веднага. Ще бъда честен, че системата не започна да функционира веднага. 6, с 6 месеца закъсняхме. Имаше много хора, които прекосиха морето в, при много опасни условия и при пристигането си не съществуваше никаква система, е, която да ги приеме. И следователно тези хора започнаха да се укриват в Европа. Та, преди няколко месеца се каза, че Европа и държавите членки бяха изненадени. Така че системата трябва да проработи незабавно. Защото в противен случай тази година няма да е оптимистична. И ако една друга част от Европа се дестабилизира, една друга част от света се дестабилизира, дестабилизира може да се увеличи притока на беженци. Следователно, ние трябва да укрепим границите си и да изпълняваме политиките. Тези центрове за прием трябва да започнат регистрация и снимане на пръстови отпечатъци веднага. И ако има кандидатура за статут на, на обежище, тогава трябва да започне процедурата при е, пренасочването. Тук призовавам държавите членки да сътрудничат повече с нас. Защото, както много правилно казахте, става въпрос за прилагане, става въпрос за изпълнение. Тук се появяват проблемите, защото в парламента и в комисията сме си свършили работата и ще продължим да си вършим работата но ако държавите членки или някои правителства имат различна политическа програма, то тогава ще сме обречени на неуспех. Та, за тези, които не подадат за заявление за статут или не получат е, статут на бежанци, както и вие казахте, времето ще е много важно. Та, да регистрация, снемане на пръстови отпечатъци и евентуално връщане. Необходим е капацитет за това. И ако е необходимо задържане, разбира се, при зачитане на правата на човека. По отношение на връщането, също бяхте прави. През последните месеци пътувах много от Марокко до Пакистан и в, и в тези две държави направих много обещания, поех много ангажименти, получих много букети цветя и на следващия ден нищо не се беше случило там. Та, на терен не се случи нищо. Пакистан просто не искаше да приеме обратно собствените си граждани. И ние трябва да настояваме по този въпрос. Имаме една мисия, която е там, водят се преговори. Този въпрос е изключително деликатен и, в, и по него всички държави членки имат проблеми, така че има съвместен комитет за реадмисията и се надяваме той да доведе до положителни резултати. С Марокко започва диалога отново, защото ни е необходимо да насочим чуждестранната си политика с тази държава по-добре. И аз отново ще се върна там в следващите седмици. По отношение на пренасочването в Италия и Гърция. Тук трябва да приемем, че от началото на кризата с мигрантите и бежанците и двете държави са положили много усилия. Ние ги подкрепиме, предоставяме им това, което им е необходимо аз го споменах в началото на своето изложение и ще продължим да им оказваме подкрепя. подкрепа. В Гърция кандидатите за пренасочване са около 531, а в Италия 8, над 880. И двете страни са направили е, обещания за 519 в Гърция и 1100 в Италия. Експертите по пренасочването ще се срещнат отново, за да е, обсъдят тези въпроси. Как ще се случат нещата в Италия? 190 и какви са основните предизвикателства? Настоящите цифри е, за пристигащите не позволяват да се направят много трансфери. Трябва да се връщат мигрантите, пристигащи в Италия, които обаче нямат право на закрила защото към момента това са повечето пристигащи мигранти в страната. Държавите членки, където се пренасочват мигрантите, трябва да инвестират повече в процеса на пренасочване. А за към момента това не се случва, поне от гледна точка на Гърция. Тук искам да внеса едно уточнение. Двама от вашите колеги ме попитаха дали представлявам Гърция тук. Не, не представлявам Гърция, представлявам Европа в Гърция. Ходи в Гърция редовно, разбира се, те се слушат в моите съвети и указания. Мога да ви кажа, че вече се променят нещата и се надявам, че в хода на този и следващите месеци ще бъдат изпълнени всички ангажименти и системата ще проработи на терен. По отношение на пренасочването в Гърция, само 82 души. Какви са предизвикателствата? Центровете за прием, те отчасти функционират, включително чрез координирани действия с помощта на Върховния комисариат на беженците за ООН. Пълно функциониращите горещи точки в Гърция и връщане на мигранти, които нямат право на закрила, защото към момента всеки четвърти пристигащ няма такова право. Държавите членки също трябва да инвестират повече в този процес, защото целта е да се постигнат видими резултати до февруари месец. Съвета на Европейския съюз през февруари. Господин Гая, пожелахте ми честита нова година. Аз не си позволих да пожелая щастлива, честита нова година. Казах, нека да имаме една оптимистична година, защото наистина това е последната ни линия на защита пред тази трагична действителност. Даваме си сметка колко тежка е ситуацията и, за да бъда честен, аз в живота съм по принцип много оптимистичен, но познавайки ситуацията и след като се направи оценка на ситуацията в тази част от света, не съм много оптимистично настроен. Ето защо е необходимо да сме много добре подготвени. По въпроса за Турция. Както казах, нещата не са напълно готови. Знаете, приели сме план за действие, но са необходими резултати – Първо, трябва да се овладеят потоците и на второ място трябва да има по-ефикасна борба срещу организацията на каналджиите и тяхното базиране в Турция. Няма да се откажем от нашата работа. Уверявам ви, ще продължим да работим с нашите колеги от Турция. Показаното от господин Коелю. Все още има недостиг на експерти, но се надяваме да го попълним. Държавите членки трябва да гарантират пълно изпълнение с процедурите за обежище, също така наличност на необходимото оборудване за е, проверките за сигурност в центровете за прием и други входни центрове. Също така е необходима пълна проверка на пръстовите отпечатъци и на документите на мигрантите. Това са задължителни неща. Системни проверки на мигрантите в сравнение с системата на Шенген по отношение на лицата, които могат потенциално да представляват заплаха за сигурността. Вчера удовлетворихме важно искане на Гърция за още 90 машини Евродак. показаното от председателя. Кажете ми, а, от господин Депре, а, кажете ми, трябва ли да има един общ отговор, една обща реакция? Аз мога да ви уверя, че ще положа всички усилия държавите членки да разглеждат всички наши предложения в бъдещето и всички тези предложения целят да укрепят правния ред в Европейския съюз. Споменахте и други неща по отношение на сигурните страни и Турция по-специално. Мога да ви кажа, че според комисията Турция изпълнява условията от директивата за обежище, за да може да бъде обявена за стран, сигурна страна. Съществуват гаранции, според които турски граждани, които се нуждаят от международна закрила, няма да изпаднат от мрежата, както казваме. Това е в изпълнение на плана за действие между Европейския съюз и Турция. Няма ангажимент Европейския съюз да се взема предварително решение за изхода от вътрешните дискусии в Европейския съюз. Нямаме такъв ангажимент спрямо Турция. По споразумението за реадмисия и е, въпроса за това, че Турция е сигурна страна. Не бива да забравяме, че такова едно споразумение ще улесни връщането на незаконните мигранти. И то ни е необходимо, само че държавите членки, разбира се, трябва да оценяват, да правят оценка на отделните случаи, ако това е необходимо. И колеги, споделям вашето мнение държавите членки отговарят за изпълнението. И то не винаги е на лице. Но де-факто съществува повече сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз, когато искаме да се справим с тези предизвикателства, защото всички те знаят, че това е единствената възможност. Единствено ще се справят, ако работят заедно и така стоят нещата и при обмена на информация. Този въпрос беше поставен от някой от вас. Той е изключително важен. В портфолиото ми е, също така има и е, има, съществуват въпроси свързани с сигурността. И тук има някои пропуски. Много държави членки, дори почти всички, запазват най-важната информация за себе си. Те я получават, но не я споделят. И ще ви дам един пример. един или двама от извършителите на изпълненията, на нападенията в Париж прекусиха четири европейски държави и три в Западните Балкани. Те са били в списъци в Белгия и ако властите бяха обменили тази информация, въпросните лица ще да бъдат проследени и арестувани. Надявам се, че и вие можете да ни помогнете с вашите контакти, защото вашата роля е изключително важна не само в Брюксел, но и в вашите държави, защото вие сте в контакт с властите. И важно е тези правила да се прилагат тук и това ще е от полза и за вашите страни. Господин Бони. Нещо, което казахте, беше това и аз съм напълно съгласен с вашия коментар. Госпожа Чинечи, благодаря ви много за това, че ме похвалихте и за това, че похвалихте произношението ми на италиански. Това ме насърчава да продължа да уча вашия език. Може би следващия път ще мога да отговоря изцяло на италиански. По отношение на организираната престъпност и превенцията на радикализацията. Това е важен приоритет за нас, съгласен съм и ние работим по него. Както знаете, започнахме структурно сътрудничество в областта на информационните технологии, говорихме с интернет провайдери, интернет доставчици. И тук е, в тази задача участваха министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз и се проведе един искрен дебат. Вече има резултати от него и се работи за да се борим срещу радикализацията, която е една от основните заплахи в Европа. Очаквам с нетърпение работата с Моника и с вас, както и с другите докладчици в Сянка по директивата за тероризма. Сега друго за механизма по пренасочване. Той ще доведе до резултати само когато започне да функционира. Защото по този начин мигрантите ще бъдат убедени, че той се прилага за, за тях, за тях, за техен интерес. Сега, по жертвите. Знаете, че има директива за жертви на престъпления. И ние също има определени разпоредби в директивата за тероризма, които са свързани с този въпрос. Благодаря ви за изказаното в тази област, за подкрепата ни и ние работим заедно с всички ключови трети страни също така в тази тема. Сега за Шенген. Не става въпрос само за миграция и сигурност. Ако границите бъдат затворени, економиката ще бъде заплашена, защото тя е поставена на карта. Тези, които говорят за Шенген по различен начин, защото има прекрасни европейски политици, които казват, че Шенген е, е мъртво пространство. Но трябва да кажа, че има и много други опасности, които са обвързани с бъдещето на Шенген. И аз говоря с министри е, постоянно, само във връзка с е, други политици и няма да се откажа от работата си в тази насока. Господин председател, сега ще направя няколко по-общи политически коментара. Трябва да признаем, че кризата с беженците и последиците от нея – поставя на карта същината на Европейския съюз. Защото тя заплашва не само нашето, на, на, нашето сближаване и нашето бъдеще, и е необходимо да работим заедно, за да може да завършим процеса на европейска интеграция, защото в противен случай Европа ще се върне в тъмното си минало. Защо използвам такива тежки думи? Защото Настоящата криза е един кризисен тест за Европа, за политическата и стабилност, за държавите членки и гражданите на Европейския съюз. Значи сега е момента да се вземат смели решения, да се прояви солидарност и да се работи по същество. Затова е момента да се сложи край на тенденция за връщане назад. Трябва да се върви напред по всички фронтове. Да се засилят връщанията, да се е, засили функционирането на центровете за прием, да се защитават външните ни граждани и резултатите са необходими във всички тези области, във всички държави, но е необходимо да се обърнем и напред. Не можем да работим само в режим работа в криза. Необходимо е да подобрим и някои от съществуващите ни политики. Ето защо, както казах в началото, през март ще представим преразглеждане на дъблинската система. Това ще е един изчерпателен, съобхватен пакет за иммиграционната система. И предвид такива тежки времена като момента, сега е добре да се покаже лидерство, не само когато се разглеждат въпросите и се разсейват опасенията на гражданите, но и за да покажем един динамичен път за напред. Така че важно е да се приемат едни пробивни политики, за да не даваме възможност на популисти, екстремисти, ксенофоби и националисти да се наложат. Сега е момента да защитаваме нашия европейски дом. Благодаря ви за вашето гостоприемство. Thank you very much, uh, Commissioner. Благодаря, господин комисар. Не е нужно да повтарям това, което депутатите толкова красноречиво вече формулираха. Моята работа като председател е да направя така, че максимално да си сътрудничим и да обменяме информация с вас, заедно с моите сътрудници и смятам, че това успяхме да постигнем не е само за основните елементи, е, Дъблин, е, миграциите и така на така, но и съвсем така въпроси, които излизаха в течение на нашата Европа. Много повече опит вече имаме в този диалог. Благодаря ви за пространните отговори на зададените въпроси. Колеги, пригответе си картата за гласуване. Започваме след секунда. Господин Кърпоп. Three, four scrutin ouvert. Colleagues, if, ev- if everyone's ready, we can proceed to the vote. Is everyone seated? Ако вече са заели местата си и сте готови, нека да започнем да е, коментираме. 11.45 е. нека да започнем с гласуването. Първо, имате ли си картите? А ако нямате, е, съобщете ми. Никой не се обажда, значи можем да продължим. Три гласувания имаме. Започваме с проекто е, резолюцията за изпълнително решение за сключване на споразумение за сътрудничество между Евроюст и Украина. Е, Силви Иван Кауфман е докладчик. Искате ли да кажете нещо? Не, добре, благодаря. Значи започваме да гласуваме. Едно гласуване имаме. Моля, гласувайте. And the vote is now closed. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Мисля, че някои се накани да аплодира, може имате пълно право. Е, господин Кърхолп също искаше нещо да каже. Но нека да продължим. Е, следващата точка е споразумение за сътрудничество между Евроюст и Черна гора. Докладчик Натали Гризбек. Моля, гласувайте. Sorry, Natalie, I didn't ask if you wanted to say something. Не попитах докладчикът иска ли да каже нещо. Извинете ме, прекалено късно беше, но след това, ако искате, край на гласуването. Приема се. Сега докладчикът иска ли да каже нещо? Не. Ами, ако искате тогава да аплодирате, имате възможност. Congratulations to the rapporteur. Е, поздравления за докладчика. И накрая междуинституционалните преговори, предложенията директива на парламента и директа за процесуални гаранции за деца за подозрени или обвиняеми по наказателни производства. Това е, е края на триалога по едно от е, нашите досиета. Докладчик е Катерина Киничи. Е, заповядайте. Благодаря. Няма да говоря за съдържание на документа в сега, защото правихме до сега нееднократно, но смятам, че свършихме отлична работа, затова благодаря за конструктивния дух на докладчиците в Сянка, за това, че ми помогнаха да постигнем толкова добър резултат. Благодаря и на теб, Клод, и на всички членове на Комасията по граждански свободи, които застанаха зад текста. Благодаря също и на секретарията, и на комисията. Те ни бяха един безценен сътрудник в е, толкова трудните преговори по време на техническите срещи. Благодаря и на моят екип и асистентите много важен доклад, е, резултат постигнахме, защото това е първия законодателен акт е, за защита на е, уязвими лица, именно деца в момента. Благодаря, да. Триалозите, пък и не само този, но и предходните, действително отнемат огромно менообмен работа от е, персонала на Комисията е, по граждански свободи, всички, които присъстват сега тук, отново благодарности за тях. Сега имате възможност да гласувате. Край на гласуването. 48 за, 1 против, 3 въздържали се. Поздравления за докладчика с което приключваме гласуванията. Благодаря на всички.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 colleagues, we have, we have point fourteen. Сега ще разгледаме точката публичен достъп до документи по член 116.7 за 2014-15. Е, колегите, които е, работят в парламента от известно време, знаят, че става дума за въпросите за прозрачност, е, достъпа до документи, което е основно право в хартата на Европейския съюз. В рамката на докладите, от които се изискват по регламент 1049 за публичен достъп до документи, комисия, нашата комисия трябва да е, покрие в е, сегашния доклад двете години, 2014 и 2015. За втори път обсъждаме това досие е, и докладчиката госпожа Ферара с удоволствие и давам думата сега. Благодаря, господин председател. Първо искам да отправя благодарности към всички докладчици в Сянка, и всички колеги, които подадоха изменения към доклада. Те определено допринесоха за изготвянето на окончателния текст, който е изключително важен. Става дума за публичния достъп до документи в европейските институции. Това е основен е, градивен камък за участието и ангажираността на гражданите в е, процеса 100, над 100 бяха подадените изменения. Успяхме да е, излезем с няколко компромисни текста по измененията. Изпратихме ги на докладчиците в сянка и очаквам сега да чуя техните реакции на срещата ми с тях, за да видя какви са техните оценки. Но има така общи елементи за демокрация чрез участие, за документи е, за заседания при е, затворени врата по регламент 1049 от 2001. Доста е, много научихме от преговорите за трансатлантическото сътрудничество. Основен момент, проблем с триалозите. Там не всички имаме едно и също мнение има колеги, които считат, че триалозите трябва да бъдат прозрачни и евентуално трябва да се предават по интернет. Но а, други колеги считат, че оповестяването на подготвителните документи ще а, затрудни е, преговорите. Аз лично съм за принципа на е, прозрачност и в е, триалозите. Особено в триалозите, защото те не са само форум за размишления, но и за вземане на решения. Много са чувствителни тези срещи, там се обсъждат много деликатни въпроси. Затова трябва да има прозрачност и проследяемост на процедурите, с които се стига до окончателното решение, защото в края на кращата накрая ние се очаква да гласуваме. Докладчиците в сянка и докладчиците са и избраници на гражданите и за това ние трябва да даваме възможност за достатъчно демокрация. Проекто докладите трябва да се оповестяват. Това се случва при останалите законодателни актове по обикновената процедура и затова в тази сива област на триалозите след като съответната комисия е гласувала по даден текст, следите на това какво се случва се губят всъщност и гражданите не могат да проследят. Колегите казват, че ще е излишно да бъдат прозрачни триалозите за гражданите, защото гражданите не разбират какво точно се случва и не се интересуват от тази информация хората на улицата нямали е, така, културата и познанията да разбират тези процедури, твърдят колегите, но аз смятам, че трябва да направим допълнителни усилия, да дадем съответните инструменти за оповестяване на съответната информация, за да може да има още по-голяма ангажираност от страна на гражданите. Движението 5 звезди, например, в Италия, излезе с проекта доклад, е, сложихме го на интернет и получихме стотици коментари и е, ми прави впечатление, че дори е, при оповестяването на информацията гражданите не можеха да извадят така основните елементи, защото толкова много информация бе подадена и те искаха да направиме така едно обобщение. Не може да се прави, разбира се, обобщение на всички е, заседания, решения и така нататък. Това би било огромна работа, но искам да покажа колко трудно е за гражданите да се ангажират и да следят това, което се случва тук в институциите. Пропаста между гражданите и избранниците им тук в парламента е огромна. За това трябва да направим допълнителни усилия работата, която вършим тук, да бъде разбирана от гражданите. Гражданите трябва да бъдат ангажирани и е, процедурите по вземане на решения трябва да бъдат и опростени. Благодаря на всички, които допринесоха за работата. Председателя, да, благодаря. Дълга е работата по този файл. Той трябва да бъде актуализиран в момента. Софин Фелт има думата. Благодаря, Клод. Ако мога да поздравя докладчика и да отправя благодарности също, напълно подкрепям думите и все по-притеснително става, притеснително става фактът, че е, гражданите не виждат връзка между нашата дейност. Общо взето, те са недоволни, защото няма връзка между отчетността и прозрачността, секретността и Поверителността е част от старите промени на дипломацията. Сега в Европа има нужда от много повече прозрачност. И не става дума за просто една е, красива играчка на политическите партии, а за реален инструмент. Дадох доста изменения в това отношение. Ще огледаме и компромисните текстове няколко конкретни бележки. Първо, конкретно за Европейския парламент. Ние е, много обичаме да излизаме с резолюции, в които получаваме другите институции и страните членки, но всъщност не, ги, не следваме чак толкова собствените си препоръки. Много от е, препоръките, които е, аз имах удоволствието да изготвям резолюциите, изобщо не се изпълняват. И едно нещо, което е много ефтино и не струва нищо, например, е да има офис за прозрачност. Е, тук е, не става дума за това да се иска достъп е, до документи, а да се е, следи дали има култура на прозрачност. Единственото, което се сблъскваме от страна на господин Шуц и Клаус Веле е една голяма стена на мълчанието. съм много разочарована от е, резултата на преговорите за междуинституционалното споразумение. Не изцяло е вината на Европейския парламент, но това, което се съдържа в е, това споразумение е доста мъгливо, което може би си съдържа предимството да имаме марж за маневри и парламента трябва да направи всичко възможно да засили прозрачността. Можем да започнем с нашата комисия, например, по граждански свободи. И дори парламента да няма голямо желание да направи повече за прозрачността в триалозите, съм убедена, че съда ще ни принуди, защото е, лице, което познаваме много добре и е поискало достъп е, до документи от триалога, се обърнало към съда и съм сигурна, че съда ще излезе с е, съответно решение и ние отново ще изглеждаме идиоти в очите на гражданите. Та, да докладчикът имаше желание да разбере как точно действат триалозите и не мога да разбера защо председателят на парламента отказва да даде разрешение за това. А омбудсманът също е искал да, да присъства на... То става дума за омбудсмана, който е искал да присъства на заседания на триалога и не разбирам защо му се отказва. Ние даже трябва да го е, каним по-често, за да бъде той свидетел на а, е, това как е, изпълняваме задълженията си за прозрачност. Можем безкрайно да говорим за прозрачност и демокрация, но всъщност на практика институциите се опитват да избегнат прозрачността максимално. Сега съвета успя да заобиколи прилагането на изискването за достъп до информация и решението на съда по този въпрос. Това е позор. Светът трябва да се срам... Съветът трябва да се срамува от това и ние трябва да се срамуваме, че не критикуваме достатъчно, че не настояваме да имаме достъп за информация, освен когато съветът и комисията искат тук да се заседава при закрити врати. Ние сме представители на гражданите и тези граждани все по, се настроя все по-цинично и това е напълно разбираемо към Европейския съюз. Затова ние трябва да се обединим и да се борим за повече прозрачност. Okay, was that you agreeing, Gerard, just coming in at the end? Джерард, вие влизате е, и съвсем прозрачно се съгласявате, така ли е? Нека да кажа нещо сега на докладчикът. Та, това а, досие непрекъснато се обработва в а, парламента, има и така нови моменти, непрекъснато говорим за прозрачността и триалога. Твърди се, че хората няма да разберат, ако трябва, ще трябва да бъде направено разбираемо за тях и Действително това е досие, което се връща много често към нас. Софин Двелт добре поясни какви са пречките, с които се сблъскваме. Темата е изключително важна за нашата работа и никога няма да стане неважна. Е, давам ви дума, ако искате заключителни думи. Не, добре. Тогава продължаваме. Госпожа Кораца Билт искаше да се изкаже, обаче е, нещо се разминава с е, разписанието ни във времето и не е тук. Затова продължаваме с следващата точка освобождаване от отговорност, т.е. различните точки за освобождаване от отговорност. Госпожо Маковей, нека да ви дам вече думата и вие можете да започнете с точка 11. Е, Заповядайте. Става дума за проектостановището. Заповядайте, госпожо Маковей. Благодаря. Става дума за становища за освобождаване от отговорност за агенциите, свързани с е, свобода, сигурност и правов ред и други институции. Първо искам да обърна е, внимание на доклада на съдебната е, палата. Там се дават мненията за на Сметната палата, извинете, се дават мненията за с съответни ограничения за освобождаване от отговорност, това не ни изненадва, нито мен, нито някои колеги. Обикновено много е ограничена информацията от Сметната палата в това отношение и много се съжалявам, че тук те не, е, не решиха да дават информация за конфликт на интереси а, сега искам да засегна някои теми, които съм отбелязала в становището си и ще дам и примери с агенциите и други институции. Първата тема е, е конфликта на интереси и преназначението на персонала. Смятам, че това е, е изключително важна тема агенциите все още не са извели на уебсайта си насоки за откриване и санкциониране на конфликта на интереси. И тези, които не са ги, го направили, трябва да го направят незабавно. Припомням и на агенциите, и на другите институции, че от комисията съществуват съответни насоки как да се изготвят тези политики, как да се прилагат те и тези насоки е, бяха приети още в края на 2013 година, значи преди повече от е, две години. Затова е, институциите също така трябва да имат и достатъчно данни за политиките за конфликт на интереси. Миналата година парламента излезе с препоръка е, към Frontex, Евроюст и още една е, агенция. Европол има е, нещо в правилника си, но там има публикувана декларация, че няма конфликт на интереси, т.е. Управителният съвет на Европол – не даде оценка на външен орган. Едно е да публикуваш декларация, че няма да, липса на интереси и да имаш оценка от външен орган, че няма конфликт на интереси. Ние не държиме само да, на декларация. СИПОЛ и други агенции имат публикувани е, е, документи, е, т.е. декларации, в които твърдят, че няма конфликт на интереси. Т.е. дори на хартия да са били открити такива, няма съответни последващи действия. То, такива установени факти съществуват само на хартия и не виждаме никакви конкретни на практика изпълнени процедури. Те си формулират политики, слагат се ги на уебсайта и е, заправят. А, по отношение на а, страните членки, там а, документите за а, конфликт на интереси са много малко и много малко са изследванията в това отношение. Ние трябва да се борим именно да се осигурява прозрачност, борба с злоупотреба с фондове или неправомерни политики по отношение на човешките ресурси. Друга ключова тема е ясни правила за защита на тези, които подават сигнали за нарушения отново агенциите и е, други институции нямат публикувани правила в това отношение в защита на подаващите на сигнали. По член 22c от е, правилника на, е, за персонала на, в европейските институции трябва да има такива разпоредби. За това настояваме всички институции и агенции да имат приети съответни политики и да е, ги изпълняват по задължение, ако не вярват, е, че трябва да го правят. Също така смятам, че не е, е приемливо Агенцията за основните права е, да бъде признавана за виновна за това, че е уволнила служителя си е, и сега агенцията е обвинена в дискриминация от съда е, по е, административни дела. Това не е и първия случай в тази агенция, която се предполага, че се занимава с човешки права. Всяка година разглеждаме оплаквания за турмоз или нарушаване или дискриминация в тази агенция. Също много голям е процента на отказани или канцелирани прехвърляния на средства. СЕПОЛ 15% от приетите ангажименти се прехвърлят от 2014, АСО 22% от недиференцираните поети задължения от 2014, друг, ЕУ е, Еолис 26%, Европол 22%. Друга тема процедурите за, държавни, за доставки, е, настояваме да се публикуват всички правила за доставките и също списъка на сключените договори. Ние все още не знаем как се разходват парите на много от агенциите. И накрая, както казвам в становището, трябва да е, получаваме съответното от разходваните средства и е, има твърде много забавяне или преразходи, особено с второто поколение на шенгенската система 6-2-6 е, години по-късно бе създадена тя и струваше 8 пъти повече от предвидения първоначален е, бюджет. Спирам до тук и с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря, благодаря Маковей. Отговарях на телефона си, защото е, нови ангажименти за нашата комисия се е, появиха. Сега благодаря ви за представането. Сега да се обърна към докладчите Сянка и други колеги, които имате интерес към темата. Ако желаете да вземат отношение, като докладчик, господин Гаро. Желаете да вземете думата? Или след това? Благодаря, господин председател. Първо да благодаря госпожа Макова и моята колега за свършената работа. Според доклада на Сметната палата, всички агенти, въпросни агенции са представили съответните отчети. Въпреки това обаче въпреки консултациите на палатата от 2013, Олиза все още не е дала достоверни данни за оценките на системата за обмен на информация на агенцията за основната информационна система на агенцията. И аз бих е, помолила Олиза да предприемат всички мерки, за да оправят нещата агенциите са подобрили съответните процедури, като предприемат съвместни действия в отговор на бележките на Сметната палата в тези години. Но както сочат редица от коментарите на палатата, в 2014 все още има още възможност за подобрение на работата на всички агенции в е, областта на е, свободата, правосъдието и е, справедливостта и сигурността, извинете. Колкото до е, конфликта на интереси, напълно се присъединявам към казаното от докладчика. За съжаление, все още има агенции, които не са възприели такава политика, въпреки препоръките и от комисията е, в насоките от декември 2013 и в препоръките от е, парламента. Надявам се наистина и бих помолил агенциите, които не са направили това, да предприемат такива политики и да ги оповестят публично максимално скоро. И накрая, съжа... жалко е, че Сметната палата не е представила своя доклад за годишните отчети е, за е, европейския е, надзор на данните. Благодаря, Джералд. Жерар. Благодаря, господин председател. Имам известен проблем да се изкажа по тази дискусия, тъй като аз за съм колега от нашата група, който се занимава с това досие и който, за съжаление, отсъства. Една бележка имам все пак. Не знае дали става дума за, за е, становище или за е, изискване, защото е, е, би трябвало наистина да бъдем обектив, да става дума за обективна оценка на работата, особено важно е това, когато става дума за финансиране на системата 6.2. Съгласен съм с някои от е, направените бележки, които е, ние ще анализираме в групата и да видим дали ще подкрепим доклада или не. Но не не трябва да навлизаме в една наказателна така е, наказателен е, обвинителен начин на мислене. Е, знаете, основната цел ни е да, да освободим от отговорност, т.е. да проверим доколко легално са разходени съответните фондове. Това е целта и е, вече 8 година подред е, ние излизаме с положително, се дава положително становище за това. От друга страна, е, процента грешки при плащанията, което влиза в компетенциите на Либе, всъщност се отчита и от други комисии. Тук е, става дума за е, начин на, на е, това не е политическа операция, а всъщност е един обективен начин за освобождаване от отговорност. Е, е, така че, е, въпреки това, което казах, разбира се, ние сериозно ще анализираме това становище и моя колега, който отговаря за това досие, ще даде становището на групата ни. Благодаря. Thank you, Gerard. Um, so... Благодаря. Ако други колеги не желаят да вземат отношение, да е, дам думата на Моника Макоей да обобщи. Е, Извинявам се, председателя. Забравих да кажа, че срока за изменение е 25 януари. На 15 февруари ще се гласува. Така че ако имате коментари е, и заключения, направете го в съответния срок. Благодаря, благодаря за това, че споменахте и срока за внасене на изменение. Няколко думи ще кажа от много години тези, на тези агенции се казва, че не трябва да се притесняват а, с а, дали парламента ще им даде, ще, ще ги осуди от отговорност, защото това автоматично ще стане. И те не гледаха сериозно на това, а всъщност бяха констатирани редица сериозни проблеми, нямаше контрол на това как се харчат парите при обществените поръчки, при назначаването на хора, да не говорим за конфликта на интереси. И аз да припомня специалния доклад на Сметата палата, който бе поискан 12-та година за, по конфликта на интереси на агенциите, свързани с производството, с индустрията. Там гъмжеше от конфликт на интереси. Хора, работещи в тези производства, всъщност трябваше да одобряват съответните продукти. И ако конфликта на интереси не се приеме като сериозна тема за някои колеги, това си е техен проблем, но за мен това е най-сериозното нещо в нашата работа днес – и би трябвало да е, се отнасяме с особено внимание към него. Това беше част от освобождаването, процедурата по освобождаване, бе обсъждан, е, но това преди няколко години, а именно, че процедурата на всяка европейска институция е, трябва да отчита конфликт на интереси, защита на сигнализиращите за нередности. В противен случай нищо няма да се промени и и е, наистина е, резултатите от работа тези агенции ще са незадоволителни, както и други. Благодаря много. Е, дадах, председателя, дадах, издадах и срока за изменение, така че можем да приключим с тази част от заседанието. Само да припомня, че ще продължим работа в 2 часа. 14.00, но в зала 2Q2. Аз мислех, че тази сутрин ще работим там, но всъщност се промениха залите. Имаме важни задачи за днес от обед, така че бъдете там. До по-късно. Благодаря.